Okay. Ами така. Добре дошли на всички на заседанието на нашата комисия. В началото имаме приемане на дневния ред. Не виждам някой да ми маха, така че приемаме дневния ред. За съжаление имам няколко съобщения, както е обичайно. Първо, имаше съвместно заседание, всъщност ще има такова заседание с комисията по заетост. Утре след обед економически диалог ще имаме с гръцкия министр на финансите и министъра по социалните въпроси на Гърция. Съвместно заседание от 3.30 до 5.30 в зала АСП 5G3. Всъщност това е залата, в която се намираме в момента. По отношение на тристранните диалози. CAR3 имаше такъв диалог на 7 ноември. Там засегнахме свърхразчитането на методология във връзка с трети страни. Преговорите все още текат. Страните са готови да работят за постигане на споразумение в рамките на кипърското председателство, вероятно до края на ноември. Следващия тристранен диалог е на 20 ноември. Там ще участва комисар Бърние. По отношение на пакета от две мерки, последният диалог беше на 8 ноември, следващия е планиран за 20 ноември. Има поредица теми, включително засиленото наблюдение върху държавите членки, които са в рамките на процедурата за свръголям дефицит. Не е уточнена формулировката на някои конкретни членове все още. Няма споразумение по някои политически въпроси, които още не са обсъждани. Например, глава 3 от доклада Фереро по отношение на фонда за спасяване на проблемни банки. По отношение на доклада Гозес има някои нерешени въпроси, свързани с модалностите за гласуване и по отношение на квалифицираното мнозинство. Днес има тристранен диалог по отношение на директивата за капиталовите изисквания 4. Сутринта работихме по тази тема. Ще продължим тази вечер. Така приключваме с съобщенията на председателя. Много се радвам, че ще имаме възможност сега да разменим мнение с испанския министр на економиката и конкуренцията. Това е третия економически диалог с финансов министр на държава членка по силата на разпоредбите в 6 пакета. След представителите на Унгария и Белгия тази година, днес е ред на Испания. Координаторите на комисията ЕКОН решиха да поканят и Италия за днешното заседание, но за съжаление италианския финансов министр нямаше как да дойде. Делегацията на ЕКОН повдигна този въпрос пред италианския министр. Той се съгласи да дойде в нашата комисия до края на тази година. Така ще имаме економически диалог с Италия. Освен това, решихме да поканим финансовите министри на Франция и Германия – с удоволствие отбелязвам, че и Шойбле, и московици се съгласиха да дойдат при нас. Нямаме още окончателно решение кога ще стане това, вероятно на 3 декември. Очакваме потвърждение на датите. Сега ще дам думата на испанския министр на економиката и конкуренцията. Имате около 10 минути за представяне и след това ще имаме въпроси към вас. Сигурна съм, че ще са много. Благодаря много, господин, госпожо председател. Като министър на економиката на Испания, за мен е удоволствие да бъда тук е, в центъра на европейската демокрация, за да ви запозная с положението в Испания и днешните предизвикателства. Знаете, че сценария е доста сложен. Ситуацията в света економически е много сложна. Това се отнася както за развитите, така и за развиващите се страни, за еврозоната. Има много несигурност. Това поставя под въпрос проекта за еврото. Обеден съм, че за да се преодолее това положение и за да излезем по-силни от тази ситуация, се нуждаем от по-добра и повече Европа и Европейския парламент трябва да бъде в челните редици за насърчаване на демокрацията и отчетността при вземането на решения в Европа. За да може политиката на Европа да бъде по-близка до гражданите, Обеден съм, че този економически диалог е важен елемент – в рамките на европейският е, семестър за подобряване на европейското управление. За мен е удоволствие да съм тук, е, за да информирам европейските граждани относно економическата политика на Испания и нашия принос е, за един силен и стабилен паричен съюз. Какви мерки предприема Испания за коригиране на дисбалансите, които бяха натрупани през последните години в економиката. През последните 11 месеца приехме редица смели последователни мерки. Нашата економическа политика има две основни цели, които са взаимно свързани. На първо място ние трябва да генерираме економически растеж и работни места и на второ място трябва да изпълним европейските ни ангажименти. Едното не може да стане без другото. Нашата стратегия се базира на три основни стълба. Реформата на финансовия сектор, за да може да започне да тече кредит към реалната економика. Пълно рекапитализиране и преструктуриране на банките. На второ място структурни реформи, за да се подобри потенциала за растеж на испанската економика. И на трето място имаме поет твърд ангажимент публичните финанси отново се стабилизират. Нека да започна с финансовия сектор. През 2012 година ние предприехме действия за подобряване на сигурността, свързани с банковия сектор и капиталовите изисквания. 90% от сектора бяха обхванати. Портфелите за на заемите на банките бяха изчистени. 70% от финансовия сектор на Испания е стабилен е, и платежоспособен, не се нуждае от допълнителен капитал. Повечето от капиталовите изисквания, около 90% от тях са концентрирани в 4 банки, които вече са национализирани. И а, Контрола беше поет от САРЕП. Те са по-малко от 20% от банковата, банковия сектор в Испания. На трето място капиталовите изисквания се изчисляват на 60 милиарда. Читаме, че те ще бъдат намалени под 40%, което е под 4% от БВП на испанския дълг, което е доста под 100 милиарда помощ, които бяха одобрени за помощ за Испания. Бяха прехвърлени активи през последните месели от банките в така наречената лоша банка. Активите бяха управлявани от определена институция. Имаше разпределение на бремето между преференциалните акции и другите ценни книжа, частният капитал и частният капитал, който беше натрупан. От началото на годината правителството предприема стъпки за увеличаване на провизиите в балансите на банките и следващите стъпки предвиждат рекапитализация на банките, които се нуждаят от такава и създаването на лоша банка. Тя трябва да задейства на 1 декември тази година. Има меморандум за разбирателство в този смисъл, който вече беше подписан. През декември преструктурирането на банките и реорганизацията, която стартира през февруари, трябва да приключи. Имаме финансова карта. От 50 сведохме бройката им под 12, но те ще са и най-стабилните и ще могат да финансират реалната економика. Поисках комисия, и комисията, и ЕЦБ потвърдиха, че строго спазваме меморандума за разбирателство, който сме подписали с европейските ни партньори. Испания има прозрачна рамка за справяне с банковата криза. Ние отидохме по-далече от предложението на комисията за едно устойчиво стабилизиране на банките. На следващо място, економическата реформа е свързана с страната на предлагането, за да се стабилизира економиката, правителството предприе редица съществени реформи за реализирането на този потенциал в средносрочна и дългосрочна перспектива. През последните 11 месеца разработихме множество структурни мерки, които се прилагат. Реформата на пазара на труда, тя беше особено важна за Испания, предвид на неприемливо високият процент на безработица. Тези мерки са насочени към премахване на негъвкавостта на пазара на труда. Сега фирмите имат повече гъвкавост, за да могат да адаптират ресурсите си според пазарните нужди. Договорите на фирмите ще имат превес. Има също либерализация на пазара на услугите и в частност на найемите на жилищата. либерализиране е търговията на дребно, бяха примахнати административните тежести. Има множество реформи в образованието и здравеопазването. Те са много съществени. Тези мерки вече дават своите плодове, както ще спомена по-късно. Новия пакет от реформи ще отговори не само на изискванията на Европейския съюз, но ще отиде над препоръките на комисията. Нека да се спра на някои от тези мерки. Първо, създаването на независим финансов орган, строго прилагане на закона за устойчивост на бюджета, на второ място да се спре фрагментацията на националния пазар. Това ще увеличи с 0,5% БВП. Либерализация на професионалните услуги, за да се стимулира конкуренцията и ще се насърчат активни политики на пазара на труда и политики за обучение. Ще бъдат предприяти също мерки за увеличаване на пенсионната възраст ще бъде по-трудно, освен това, да се пенсионират по-рано работещите. Създава се също и альтернативен пазар на ценни книжа. Създават се възможности за гарантиране на заеми за малки и средни предприятия. Целта е да се постигне устойчивост на публичните финанси в средносрочна и дългосрочна перспектива. Що се отнася до фискалната политика тази година, с, повече от 5% пункта ще бъде намален дефицита на Испания и то в времена на рецесия. Искам да подчертая важните мерки, които се предприемат от правителството за намаляване на дефицита допълнително в бъдеще. 40%, що се отнася до страната на приходите, по-високи данъци върху доходите и капитала, по-високо ДДС, намаляване на данъчните обличения за фирмите, също нови данъци свързани с екологията. Имаме също промени, свързани с фармацевтичната индустрия, и таксите, свързани с лекарствата, които се вземат по рецепта. Намаляване също с 6% на държавните помощи, значително намаляване на разходите във всички министерства, намаляване с 200 хиляди държавните, на държавните служители – извършване на реформа в публичната администрация. Също ще има строго наблюдаване на, на сметките в автономните региони. Имаме конституционен принцип, който изисква балансиране на бюджета. Този закон определя рамката за бюджетните отношения между държавата и автономните региони. Що се отнася до публичните отчети, имаме ежемесечни отчети с натрупване. Това значително ще подобри прозрачността на регионалните отчети. Дами и господа, ние сме наясно, че регионалните мерки не отговарят на очакванията. Нашите очаквания обаче не са заложени веднъж за винаги на базата на прогнозите. Ние трябва да предприемем реалистични мерки. В е, Испания ние сме в на фронтовата линия, що се отнася до гарантирането на стабилността на еврото. Усилията, които вече бяха положени за коригиране дисбалансите, започват да дават плодове в краткосрочен план. Искам да поставя някои въпроси, свързано с коригирането на дисбалансите. На първо място външния сектор. Това е най-явната проява, че нещо се променя в нашите економики. Дефицитът по текущата сметка се коригира и ще има относителен баланс тази година. И знаеме, че това беше в основата на нашите проблеми. Надхвърляше 10% от БВС, брътния вътрешен продукт. През 2013 година може да се постигне баланс, но това може да стане дори и тази година. Всички а, кризи се дължат първо от промяна на балансите в е, Испания. Това показва миналия ни опит. Има нарастване на износа с 7% към Германия. В световен план Испания разполага с излишък, с изключение на енергията, и е, в услугите, като изключим туризма. Това е ясен пример, че имаме е, конкурентоспособна индустрия. Що се отнася до реформите на пазара на труда, ние възстановихме по-голяма част от конкурентоспособността си, която беше е, намалена след присъединяването на еврото. Има относително задържане през тази финансова година на нарастването на работната заплата. От 2009 има спад е, в е, разходите за единица е, труд. Това показва, че има по-добра конкурентоспособност на нашата економика. Индексираните договори са само 28% през 2012 година. От друга страна, изследването през третото три месече за работната сила съдържа доста положителна информация, защото показва стабилизиране в данните в частния сектор. И на второ място има ограничаване на уволненията в рамките само на публичния сектор, а не на частния сектор. Третото подобрение що се отнася до коригиране на дисбалансите в испанската економика, са свързани с финансовите дисбаланси. Въпреки трудностите на финансовите пазари, испанската хазна почти на 100% покри финансовите си потребности за настоящата финансова година. Средните разходи за имитирането на облигации в Испания са същите, както за предходната година. След като ЕЦБ обяви създаването на вторичен пазар така наречени ОМТ, има изкупуване на испанския дълг от нерезиденти, което надвишава сега 35%. Има делевериджинг на испанската економика, нефинансовите институции и дълга на домакинствата спадна под 17%. В заключение, дами и господа, всичко това са сигнали, че а, правителството е на верен път. А, прогнозите за Испания са по-оптимистични, отколкото се дават от международните организации. През първата половина на годината международните прогнози бяха в съответствие с тези на правителството. Ние направихме корекции в сравнение с БВП Всичко показва, че окончателните данни за годината ще бъдат още по-добри. Това показва, че правителството беше много разумно в своите прогнози, те бяха доста консервативни. И на последно място, що се отнася до рамката, в които трябва да работи испанската економика, тук искам да подчертая, че възстановяването на економиката на Испания е свързано с възстановяването на световната економика и особено с положението в еврозоната. Еврозоната е в рецесия, има криза на доверието, тъй като има спад на доверието към еврото. МВФ заяви, че Испания има рискова премия над 200 базисни пункта. Има пропаст, което засяга финансовите разходи за частния сектор. Това не е приемливо. Според ЕЦБ испанските малки и средни предприятия плащат два пъти повече, отколкото германските за дълга. Съдбата на еврото ще има пряк ефект върху испанската економика. Европейските институции трябва да покажат решимост да преминат към повече фискална и економическа интеграция. Това е единствения път Европа да излезе по-силна от настоящата криза. Механизма за обратно изкупуване на ЕЦБ за предлагане на вторичния пазар е нещо добро. Но трябва да се има предвид, е, че Испания е лоялен партньор. Ние изпълняваме нашите ангажименти към еврозоната и към Европа. Правим го, защото еврото е най-доброто за Испания, за испанците и за всички европейски граждани. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much. Um, now... Много ви благодаря през времето, което ни остава, ще имаме сесия от въпроси и отговори с господин министъра. Предлагам ви да се ограничим по 5 минути, т.е. въпроса и отговора да се ограничат в 5 минути. Имам първо изказващите се от името на политическите групи, след което име прилича вниманието. Ще изчита имената, за да сме сигурни, че не сме пропуснали никого от името на НБ, Пабло Залба, за социалистите и демократите, Санчес Преседо, за Алде, Рамон Тремоса, усещам доста интерес от страна на испанците, за зелените, Ромева, за ЕКР, ще бъде Дирк Епинг. И ако има други, които искат а, спонтанно изказване, моля да заявите интереса си. За Гуе Ани Подимата. Благодаря на господин министър за присъствието му в качеството на европеец и качеството си на евродепутат. Се радвам, на вашето присъствие днес тук. Вие ясно показвате ангажимента, прият от а, Испания. Изредихте безпредседентните мерки, предприятия от Испания и ключовите реформи, в частност реформата на финансовия сектор. Господин министр, бихте ли могли да направите една оценка на реформата на финансовия сектор до момента? И можете ли да дадете малко повече подробности относно резултатите от стрес-тестовете? Една от целите на реформата е подобряване на конкурентоспособността на Испания. Може да ни кажете малко повече за резултатите, предприяти в това отношение. Благодаря ви. Мисля, че на теория би трябвало да отговоря на английски, но тъй като въпросът ми беше зададен на испански, ще отговоря на същия език con respecto a la reforma financiera. И така, по въпроса за финансовата реформа, не бива да забравяме каква беше отправната точка. Мисля, че това е въпрос, който не засягаме достатъчно. Става въпрос за доверието и за надежността на испанската банкова система. А имаше сериозни притеснения и сериозни съмнения относно надежността на испанските банки. Имаш, това от своя страна имаше негативни последствия върху най-уязвимите банкови институции. Но като цяло резултатите от стрес тестовете се оказаха много добри. Ето защо от самото начало правителството настояваше да има и яснота по отношение на резултатите относно активите на отделните банкови институции. проведохме стрес-тест отгоре надолу в сътрудничество с МВФ, след което проведохме два допълнителни теста с независими оценители. След това направихме нещо напълно безпредседентно, а именно направихме стрес-тест отдолу нагоре. Това ни даде възможност да си дадем сметка за състоянието на кредитите в 90% от банките в Испания. Каква е целта? Предвиждаше се спад на БВП, предвиждаше и а, индекс, промяна на лихвите проценти на ипотечните кредити – като направихме изключение в а, нашите стрес тестове, тъй като те бяха за 3 години, а не просто за 2. Оказа, че в 70% от случаите банковата система в Испания е устойчива. В а, сценарият, който предвиждаше катастрофа, стигнахме до извода, че капиталите са достатъчни в 70% от случаите което означава, че се намираме в ситуация малко по-различна от съседите си. Бих казал, че ние сме страната в Европейския съюз, където банковата система се подлага на най-голям брой стрес-тестове и където прозрачността е най-висока. Това е най-важният елемент. Сега трябва да инжектираме, така да се каже, нови капитали – Очакваме одобрението от страна на Европейската комисия и комисара Омуди ни обеща това да се случи до края на месеца и съответно средствата трябва да са на разположение през идните дни. Трябва след това да вземем предвид корективните мерки, които ще бъдат необходими. И така ще се стигне до 35 до 40 милиарда евро или приблизително 3% от БВП на Испания. Решихме след това да, да създадем че на токсична или лоша банка, която ще обедини всички токсични активи. Частният сектор ще участва с 55%, т.е. множество с мажоритарен дял след едните няколко месеца ще се потвърди участието на частен капитал в а, тази нова структура, което е много важно. И благодарение на тази нова институция ще успеем да оздравим състоянието на банковия сектор в сравнение с миналото. Благодаря ви. Благодаря. Антолин Санчес Преседо. Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл, господин министр. Благодаря за информацията, която ни дадохте. Много се радвам, че сте наш гост. А макар, че не само вие сте отговорен за економическата политика на вашето правителство, вие сте обаче един много голям експерт. Испанските социалисти и демократи са поели ангажимент да гарантират, че не само Испания, но и другите членове на Съюза ще се върнат на пътя на растежа и ще допринесат за стабилния економически и паричен съюз, който пък да е от полза за гражданите. Една година скоро ще измине от взимането на властта от ваша страна. Имаме економическа информация за това, което се случва. Отпусканите кредити се свиват все повече и повече, финансите не са на необходимото ниво и прогнозите стават все по-черни напрежението нараства, хората си задават въпроса дали жертвите, които правят, имат някакъв смисъл. Искам да попитам, бремето споделя ли се поравно от всички? Има ли някакъв ангажимент сред управляващите в тази посока? И два актуални въпроса за вашето правителство – и по отношение на вашия европейски подход. Първо, казахте, че сте покрили нуждите от финансиране на хазната за тази година. Вие говорите за приходната страна, предполагам. Какво ще стане с пенсиите обаче? Ще ги актуализирате ли? Тъй като има увеличаване на разходите за всяко едно домакинство. Въобще цените са по-високи. На второ място, мислите ли, че може да се избегне ситуация, в която Испания ще поиска спасителна помощ? При какви условия може да поискате спасителна помощ и може ли да кажете, че няма да давате карт бланш сляпо? По отношение на вашата европейска политика, още два въпроса. Смятате ли, че политиката на приспособяване се води така, че по някакъв начин не се отчитат корените на проблема. И на второ място, вярвате ли в програмите за финансова помощ? Общо взето, ако се получи такава помощ в държави като Испания, публичната задлъжнявост става все по-голяма и външния дълг се превръща в държавен публичен дълг. Така че нещо трябва да се направи по отношение на финансирането от институциите. Министъра, благодаря. Нека да се опитам да отговоря на въпросите по реда, по който ги зададохте. На първо място по отношение на пенсиите. Знаете много добре, че предишното правителство въведе реформа, според която пенсионната възраст постепенно ще нарасне от 65 на 67 години и това е стъпка в правилната посока. Би трябвало пенсионните системи да станат по-устойчиви. За мен не е трудно да отчета положителните и отрицателните страни на работата на предишното правителство. Какво прави настоящото правителство? Както ще стане ясно в следващите няколко седмици, ние ще се опитаме да се справим с основния проблем в нашата социална сигурност, а именно системата на пенсиите. Основното тук не е възрастта за пенсиониран или възрастта, която е написана в закона. Проблем е по-скоро реалната пенсионна възраст, а законово определената е 63 години в момента всъщност. Ние искаме реалната възраст за пенсиониране да се приближи повече до тази, която е в закона, а тази в закона ще бъде повишена. Това е важно за общество, където продължителността на живота нараства. Трябва да има мерки, за да се постигне устойчивост. Нашето правителство актуализира пенсиите с 1% в хода на настоящата финансова година по отношение на така нареченото спасяване. Всъщност, постоянно ми задава този въпрос в различни парламенти. Ако ЕЦБ може да изкупува дълг на вторичните пазари, това спасяване ли? Всъщност, през октомври миналата година вече имаше такова спасяване, ако приемем, че то съществува в такъв смисъл. Имаше купуване на задължения на вторични пазари. Мисля, че ние сме въвели една добра програма. И тук не става въпрос е, толкова за изкупуване на дълг на вторични пазари. По-скоро, чрез тази програма се потвърждава ангажимента на ЕЦБ към бъдещето на еврото. Изчистиха се съмненията по този начин относно жизнеспособността на еврото. Това помогна на страните, които бяха пострадали най-сериозно. Риска беше намален. Ето защо ние смятаме, че програмата ОМТ на ЕЦБ, която самата ЕЦБ определя като полезна, е нещо добро. Отново казвам, основното тук е да се премахнат съмненията относно бъдещето на еврото. Съмнения, които царяха навсякъде в миналото. И искам да ви уверя, освен това, че в момента, както и в миналото, испанското правителство е достатъчно добре финансирано, а по отношение на нашите задължения към европейските институции, знаете, че съществува европейския семестър и процедурата за свръхдефицит. Аз мисля, че всички сега са съгласни, че Испания полага усилия за да изпълни поетите ангажименти, които проистичат по силата на европейския семестър и процедурата на свръхдефицит. Не смятам, че има европейска институция или пък частна банка, която да поставя под въпрос усилията в рамките на економическите реформи в Испания. Зададохте още няколко въпроса с европейска насоченост. Говорихте за евентуална промяна в сближаването на економическите политики. Всъщност, според мен, вие говорихте за сближаване на фискалните политики. Това сближаване е важно за страни като Испания, които имаха фискален дефицит от 9% миналата година. Това е нещо неизбежно, според мен, това сближаване. Първата ни цел, между другото, беше 4,4%, после стана 5,6, 5,8, сега е 6,3% в крайна сметка. Трябва да отчетем факта, че Европа е в рецесия. И съответно, Фискалната политика трябва да се измерва не само от гледна точка на номиналния дефицит, но от гледна точка на структурните усилия. И накрая, по отношение на публичната задлъжнялост и финансовата помощ, въздействието върху капиталовите инжекции върху испанската економика вече съм казал, че капиталовата инжекция за Испания няма да бъде повече от 3,5% от БВП. Става въпрос за задлъжнявост при добри условия, освен това. 11 години и половина, средно гратисен период и освен това условия, които ще бъдат по-скоро по силата на механизма за стабилност, европейския механизъм за стабилност, а не по отношение на европейския механизъм за финансова стабилност. Има други страни, които имат много по-голяма много по-голяма нужда от финансиране като процент от БВП. По отношение на Испания обаче, нуждата от пряка финансова помощ ще има много по-малко въздействие, тъй като тя възлиза само на 3,5% от испанското БВП. Това естествено не ни пречи да подкрепяме банковия съюз, защото осъзнахме, че банковия съюз е изключително важен за бъдещето на еврото. Благодаря. Тези серии от въпроси и отговори отнеха два пъти повече, отколкото предвиждах. Антолин говори в рамките на 3 минути и 20 секунди, така че аз ще считам, че социалистите са използвали две възможности. Сега Алде Рамон Тремоза. Благодаря. Добре дошъл, господин министр. Имам три кратки въпроса. Вие бяхте доста оптимистично настроен относно економическите прогнози на Европейската комисия. Те са доста мрачни за Испания. От 2011 насам комисията винаги по-близко до реалността, отколкото испанските правителства. При най-лошия сценарий, с други думи, ако комисията се окаже права в прогнозите си до 2014, Испания ще може ли да си върне цяло дълга? или пък обмислите преструктуриране на този дълг. На второ място, председателят на ЕЦБ Драги в Европейския парламент заяви, че последните емисии ни доведоха до подобряване на ликвидността на банките. Банковите депозити намаляват вие не казахте нищо по въпроса. Искам да разбера какво е мнението ви по въпроса. И на трето място, какво трябва да се случи, за да има възстановяване на банките? Смятате ли, че банкия трябва да бъде затворена, например? Благодаря. Ще бъда кратък и прям. Ще започна отзад напред в отговорите си. Не, банки не трябва да се затварят. Тя е важна част от банковата система на Испания. След прехвърлянето на активите, чрез фонда за управление на фондовете, чрез капиталовата инжекция, се създават условия за платежоспособност. Затова считам, че предвид на управленския екип, тя ще играе важна роля в бъдещата банкова система на Испания. Другият ви въпрос беше свързан с краткосрочните емисии на ЕЦБ. Да, става дума за ликвидност при финансирането на банковите органи. Стрес-тестовете, които бяха проведени в Испания, показаха ясно, че проблемът не беше толкова проблем на ликвидността, а на плодъщоспособността на органите, които бяха засегнати. В Каталуния, в Галиция, също и банката на Валенсия. Четири банки, които получават 90% от капиталовите инжекции, които ще бъдат направени през следващите няколко седмици. Разбира се, банкия ще получи най-големия дял, но в ам, относително погледнато, ако се направят кратки разчети, ще видим е, къде точно ще отидат тези средства. А, по въпроса за преструктурирането на испанския дълг, абсолютно не. Няма абсолютно никаква връзка ако имаме 80 растеж в економиката. Това показва, че ефекта върху публичния дълг ще е ограничен. И мой дълг е да твърдя, че прогнозите на испанското правителство се базират на провеждането на реформи, на предприемането на конкретни действия. Разбира се, ние трябва да не допуснем да се реализира отрицателна прогноза за растежа. Благодаря. Сега Румева и Руеда от името на групата на зелените. Благодаря, господин министър. След като ви слушах, оставам с впечатлението, че изслушваме един добър ученик, който иска да впечатли учителя си. Независимо кой е преподавателя. Е. Дори ако учителката е госпожа Меркел. Вие описахте мерки, които трябва да бъдат предприяти или пък ще бъдат предприяти, що се отнася до разходите, но когато говорим за приходната част, все още имаме проблеми. Той е съществен съществен фискален проблем. Затова искам да запитам, защо не се предлага закриването на СИКАП. Има 2 милиона бедни само в Каталуния. Продажбата същевременно на луксозни автомобили е нараснала с 83%. И така, кой плаща за всички тези мерки? И втория ми съвсем прям въпрос е, вие говорихте за пазара на недвижима собственост. Е, знаем, че това е най-голямата драма в момента. Има много хора, които се изхвърлят от жилищата им. Много хора прибягват а, до самоубийства. <clears throat> И най-разумно би било да се спре а, изпълнението на тези заповеди а, за принудително изхвърляне от жилищата. Благодаря. Да, имате право по един въпрос, че относно устойчивостта на публичните сметки, нещата ни опират толкова до разходите, тъй като ние сме под средното за Европа, а за това, че има доста по-низки приходи в сравнение с средното за Европа. Правителството прие нови закони за борба срещу измамите в фискалната сфера и социалното осигуряване. И тук ние ще бъдем изключително строги. Ние ще възстановим средствата, които не бяха събрани през предходните години Ние предприехме мерки за увеличение на данъците. Увеличихме някои данъчи върху стоки и върху недвижима собственост. Увеличихме и ДДС. Доста данъци свързани с околната среда. Така че разпределяме времето между приходите и разходите, като се набляга по-скоро на а, разходите. Вие говорихте за принудителното е, е, изхвърляне от жилищата. Тук искам да кажа нещо от личен характер. Има около 1 милион необитавани жилища в е, Испания. Там не живее никой. Правителството в съгласие с основните опозиционни партии обсъжда тези въпроси и ще видим какви ще бъдат мерките, които ще се възприемат. Изключително важно е да постигнем съгласие между правителството и опозицията по този въпрос. Необходимо е да вземем мерки, за да не допуснем никое семейство да не бъде изгонено от жилището си в е, тези времена на криза. Това е наш ангажимент, наше обещание. Ние ще предприемем мерки и те ще бъдат финализирани днес след обед. Освен това, искаме да избегнем допълнителни проблеми, свързани с е, този въпрос. Това е социална необходимост. Ние не искаме никое семейство, добросъвестно семейство, да не остане без покрив над главата си. Дъркепинг от името на консерваторите. Благодаря ви, госпожо председател. Съжалявам, господин председател, не съм си написал въпроса на испански така че ще наруша правилата и ще задам въпроса си на английски. Бих искал да знам, господин министър, малко повече за връзката между банки и някои големи испански компании, на които е отпуснат на лакаите, като Иберия, например. Тъй като знаете, че резултатите на Иберия бяха доста разочароващи напоследък. Въпросът ми е в състояние ли е тази компания да плати, да изплати кредитите си и второ, има ли други компании в подобна ситуация? Елпаис е, следи неплащане на кредити и даде пример с е, футболният е, отбор Реал Мадрид, който постоянно купува играчи по целия свят. Имаше и издати в германската преса, като се притеснява, че от всичко това европейският футбол ще загуби част от своята конкретна способност. И е, въпросът ми е, ако Банкия е неплатежоспособна и компаниите, които е финансирала също са неплатежоспособни, това не се ли превръща в заплаха за целия сектор? И дали в крайна сметка спасяването на Банкия няма да бъде единственото възможно решение, което ще бъде послед... последвано за нещастие от необходимост от друго спасявания? Благодаря ви. Ще отговаря на въпроса ви на английски. Съсредоточихте се върху Банкия и трябва да кажа, че съгласно стрес тестовете, изготвени от независим оценител, се нуждае от 24 милиарда евро допълнителен капитал, за да се избегне най-лошият сценарий. Тоест, необходими са значителни допълнителни капитали, но след като банки прехвърли токсичните си активи към лошата банка, мога да ви уверя, че тя ще се превърне в една много стабилна институция, която ще играе много важна роля в банковия пейзаж в Испания. Също така мога да ви уверя, че управляващият, че управляващият екип на банки е независим и а, изцяло съставен от професионалисти. Банкия действително изпитва затруднения, но това е институция, която а, има клонове из цяла Испания. А относно връзката между Банкия и Иберия, отношенията не е на кредитоотпускащ и кредитополучател. Банкия има важно участие, близо 20% от а, дяловете на Иберия. И разбира се, ще се опита да извлече максимални облаги от това свое участие в Иберия по възможно най-професионален начин. Не виждам представител на Обединената левица за НП Луи де Грандес. Много ви благодаря, госпожо председател. Извествам с добре дошъл господин министър в Европейския парламент и в Брюксел. Но може би няма нужда да ви приветствам с добре дошъл в Брюксел, тъй като вие почти сте се пренесли тук напоследък. тъй като напоследък решенията се взимат по-скоро в Брюксел, отколкото в националните столици. Бяхте много дипломатичен в изказването си за това, че кризата започна преди идването на власт на новото правителство, на вашето правителство. Но в политиката всеки трябва да приеме наследството си и не може да се откаже от част от него. Испанското правителство представлява цялата испанска държава. И мисля, че в момента правителството върши добре работата си, налагайки мерките, изисквани от Европейския съюз в рамките на кризата. Въпросът ми е дали обаче европейските институции си вършат също толкова добре работата. Имаше големи очаквания за съвета през юни, след което на следващият съвет, Европейски съвет, отново се случи почти същото. По този начин само се искат все повече и повече саможертви от Испания и останалите държави, които са засегнати от кризата. Така че въпросът ми е следният. Смятате ли, че има пропорционалност между мерките, които, са, които се предприемат в Испания, Португалия и Ирландия и бавният ритъм на решенията, които се взимат на европейско равнище. Благодаря, господин Дегранде. Може би коментарът е... Коментарът ми ще бъде доста критичен, но бих си позволил да кажа, че економическото възстановяване на Испания е почти невъзможно, докато не се сложи край на всички съмнения относно бъдещето на еврото. Ето защо. Испания ще направи това, което се изисква от нея, това, което е длъжна да направи от економическа гледна точка, в сътрудничество с европейските ни партньори, разбира се. И Испания ще допринесе доколкото може, за подобряване на състоянието на еврото. Ще допринесам доколкото е възможно за преодоляване на всички трудности, с които се сблъскваме през последните няколко години, включително и от институционална гледна точка. Според нас Парижният економически съюз и Банковият съюз са жизненно важни. Трябва да засилим интеграцията от економическа гледна точка, но също така и от банкова и фискална гледна точка. Обсъждаме и друг набор от мерки, свързан с конкурентоспособността на държавите членки. Такъв е нашият подход. Това е един много проевропейски подход, който цари обединяване и е, съчетаване на тези отделни политики. По този начин може да разрешим и голяма част от е, краткосрочните проблеми. както казах и преди малко, рисковата премия на Испания е от 200 базисни пункта съгласно МВФ. Но към това трябва да се добавят и притесненията, свързани с бъдещето на еврото. Ето защо ще действаме едновременно в две насоки. От една страна ще приложим мерките, които сме длъжни да вземем и на второ място ще работим за институционалните промени необходими за преодоляване на кризата на еврото. Добре, преминаваме към Флит Гамбърс от Зелените, след което ще се върнем отново на социалистите. Филип има думата. Благодаря, господин министр. Добър ден и се надявам да нямат нищо против за да приемат един а, въпрос на френски. Отказахте се от изказване пред Бундестага, за да дойдете тук. Няма нито един а, германски депутат. Така че не знам дали има смисъл да говорим за бюджетна дисциплина толкова. Имам въпроса към вас. Първият въпрос е на колко изчисляват токсичните активи на всички испански банки. Говори се за 40 милиарда, 60 милиарда, 100 милиона, 200 милиона. 200 милиарда, извинете. Не знам колко точно според вас са, са конкретните суми, но все пак бих искала да чуя вашата прогноза за 10 години напред. И на второ място има разминавания между МВФ и Европейската комисия относно мултипликационния ефект на испанските разходи по отношение на БВП? Какви са вашите изчисления? И въпросът ми е как смятате, до каква степен ще кога Испания ще може да запази социалната си стабилност с равнище на безработица сред младите от 52%. И по отношение на жилищата, вие казвате, че искате да се сложи край на съдебните отстранявания на семейства. Аз обаче мисля, че трябва да стигнете по-далеч. Казвате, че има най-малко 1 милион постоящи жилища в момента в Испания. Не, ни добре, не би било добре да предвидите един закон, с който тези жилища се предоставят на испанците, които се нуждаят от тях. Well, you have asked, uh, three main... Зададохте три основни въпроса по отношение на безработицата сред младите. Аз трябва да кажа, че нивата са неприемливи. Предишното законодателство в Испания действаше така, че когато една компания работеше на чужди пазари, испанска компания, тя не имаше хора само на временен договор. Ние променихме тази практика чрез реформа на трудовия пазар. Сметнахме, че абсолютно несправедливо да се концентрират всички усилия за приспособяване на компаниите само в рамките на онези, които работят на външни пазари и по този начин залечихме пропаста между онези, които работят на вътрешния пазар и на външния пазар. Увеличихме отговорността сред испанските корпорации – сега има много по-голяма гъвкавост по отношение на възнагражденията, например, и по отношение на освобождаването от работа. Това е основната цел на реформите на трудовия пазар. От гледна точка на испанското правителство, младежката безработица ще остане основна цел, за да се подобри социалното положение на испанците. Имаме 50% безработица сред младите хора. И това е неприемливо. По този начин не може да се постигне напредък и няма как да има социално сближаване в близко бъдеще. Ето защо ние ще се опитаме да предвидим нови договори. Ние одобрихме един нов договор за младото поколение миналата седмица. Там ще се отчита не само ще се отчитат не само трудовите условия, но и бъдещето на човешкия капитал. В Испания имаме голям брой млади хора, които не само нямат работа, но и вече не търсят активно работа, не са част от трудовата сила. По отношение на така наречения мултипликационен фактор, той привлича доста внимание. Фискалният мултипликационен фактор, според МВФ, е по-висок от прогнозното. Прогнозното прогнозните оценки, които се появиха преди няколко месеца, 4-5 месеца. Тоест това трябва да се вземе предвид. Ние смятаме, че е изключително важно да не се забравя не само усилието за номинална консолидация, но и усилието за структурна фискална консолидация. Трябва да се отчете естествено економическия цикъл и фискалните усилия трябва да се приспособят и по отношение на структурния а, дефицит. По отношение на загубите, трябва да кажа, че стрес теста, проведен от Оливер Вайланд, е публикуван на страницата на Испанското Министерство на економиката и може да се види какво е нивото на загубите. Там има прогнози и за по-тежки времена, ако има неблагоприятни условия. Трябва да ви кажа, между другото, че от самото начало на кризата и въпреки факта, че Испания предприе мерки с леко закъснение, усилията на испанските банки са доста големи. Загубите също бяха големи, около 20% от БВП. Съответно, трябваше да се положат усилия и вие разбирате какви са тези усилия сега. Капиталовата инжекция ще бъде, както казах, само в рамките на 3,5% от БВП. Това не е толкова много. Прогнозите преди 6-7 месеца бяха много по-различни. Основната положителна черта на анализа на положението на испанските банки е, че стана ясно, че положението всъщност не е чак толкова черно, е, толкова колкото се смяташе. Сега от социалистите и демократите Ани Подимата. Благодаря, Шаран, благодаря, господин министър, за това, че толкова подробно не казахте какво се случва в Испания. Ако трябва да си изкажа малко по-различно – от колегите до тук. Трябва да ви призная, че докато ви слушах, се обърнах към колегата Антолин и му казах, че имам чувството, че говори гръцкия финансов министр. Не защото има база за сравнение между Испания и Гърция, а защото микса от политики мерките, които предприемате по отношение на намаляването на разходите, повишаването на данъците, всичко това е част от една и съща рецепта. Нека да се върна към въпроса на господин Санчес Преседо. Зная, че няма страна, която да може да модифицира тези политики сама по себе си. Не смятате ли, че на европейско ниво обаче ние трябва да променим тези политики, защото вие сам споменахте рецесията, която доминира в Европа в момента. Но рецесията не съществува случайно. Тя се появи като резултат от рестриктивните политики, които се прилагат в цяла Европа. Освен това, господин министър, вие сам признахте, че нивото на безработица е твърде голямо, неприемливо високо. Говорихте за трудните е, проблемните области в испанската економика, социалния дисбаланс. Разбирам, че трудно ще се намери пространство за маневриране, за подкрепа на испанската економика. Какво смятате вие? Това е първи ми въпрос. И на второ място, какво може да направят европейските институции, за да помогнат на Испания да се възстанови? Министъра. На първо място, аз няма да правя сравнение между Испания и Гърция и техните економики. Както и сравнение между Испания и други страни, защото просто няма как да остана безпристрастен. Мога да говоря само за испанската економика. Нека да подчертая следното. Испанската економика е изключително конкурентоспособна. Аз се опитвам от дълго време да подчертая това. Направя го и днес. Проблемите на испанската економика в миналото не са свързани само с външната експозиция. Какви са основните ни проблеми? На първо място задлъжнялостта на много сектори. На второ място балона по отношение на изграждането на ново имущество, недвижимо имущество и на трето място загубата на конкурентоспособност. Какво се опитваме да направим? Ние се опитваме да се справим с различните дисбаланси, защото те съществуват. Опитваме се да укрепим положението в банковата индустрия чрез яснота, прозрачност и преструктуриране, за да дадем отново ход на потока на финансиране към реалната економика. На второ място, опитваме се да променим разпоредбите на трудовия пазар, които имаха отрицателно въздействие върху трудовата сила в Испания, особено върху младите, както вече почетах. И накрая опитваме се да предприемем мерки за да насърчим растежа в средносрочен план. Опитваме се да елиминираме пречките бюрокрацията, да генерираме конкуренция, да променим структурите, които могат да допринесат за растежа на испанската економика. Това е нашия подход. По отношение на фискалната политика, трябва да кажа, че за да се намали фискалния дефицит, трябва да има мерки. Това е е, неизбежно. Само, че това трябва да се прави по разумен начин. Сега почти всички са убедени, че затягането на коланите само по себе си не води до никъде. То има важно значение в средносрочен план. И ние трябва да сме сигурни, че имаме нужда от стабилни обществени финанси в средносрочен план. Трябва да има съответно такова затягане на коланите. То е неизбежно в средносрочен план, но трябва да се прави по разумен начин по начин по който не се създават допълнителни проблеми за реалната економическа дейност. И аз мисля, че всички в Европа вече са убедени, че това е така. Благодаря сега от НП Диого Фейо. Благодаря. Аз ще говоря на португалски язик. за да си припомним, че на Иберийския полуостров има не само една държава, но ще говоря бавно, за да бъде по-лесно за разбиране. Господин министре, разбирам а, за какво говорите. Аз много внимателно следя събитията в Испания и ги сравнявам с моята страна. Могат да се направят множество паралели. Това, което трябва да разберем, е, че мерките за консолидация могат да засегнат бъдещия растеж на економиката ни. Как ще се справим с безработицата, която толкова бързо нараства в нашите две страни? Дали сте съгласен с един от изводите, направени неотдавна от МВФ, че държавите, които сега изпитват затруднения, могат да следват модели за увеличаване на растежа в бъдеще и считате ли, че е важно лихвените проценти за тези държави да бъдат намалени, за да могат те да работят при по-добри финансови условия. В противен случай ще има доста по-различни модели на растеж от тези, които се прогнозират в момента. Имам и друг въпрос, който е от европейски характер и е свързан с бюджетния съюз, който се създава. Съгласен ли сте, господин министре, с идеята на комисаря да има комисар, който да има право на вето върху националните бюджети? Моля да отговорите на испански, аз ще ви разбера. Благодаря. Що се отнася до лихвените проценти, Казах я по-рано, в Испания на базата на разчетите на МВФ и нашите собствени се оказва, че има по-голям спред в лихвените ни проценти, около 200 базисни пункта. Това е позиция, която беше призната от ЕЦБ, е когато беше изготвена програмата беше казано, че може да има сривове на пазара и това ще създаде проблеми с прилагането на механизма за трансфери. Спад с 100 базисни пункта за ликвите в Испания ще доведе до растеж от половин процент от БВП. Това ви дава идея за това колко чувствителна е реалната економика към всякакви промени в лихвените проценти. Въпросът е изключително важен. Въпрос, който, както казах и по-рано, изисква да се премахнат всякакви съмнения относно бъдещето на еврото. колко наложително да се избегнат бъдещи проблеми с еврото. Всякакви идеи за интеграция, за подобряване на еврото се ползват от нашата подкрепа. На следващо място искам да коментирам казаното за идеята за суперкомисар. Мисля, че ключовата дума тук, е, а Испания е за фискална интеграция и преминаването към осигуря към прехвърляне на суверенитет към е, Европейския съюз е, чрез е, фискалния съюз, но идеята за суперкомисар, тук нещата опират до отчетността и тя е изключително важна при този сценарий. Следва да имаме предвид, че колкото повече власт се съсредоточават в ръцете на а, даден а, човек, а, толкова повече трябва да са възможностите за упражняване на контрол. Елиса Ферера, оставаме в а, Португалия. Елиса, имате думата. Благодаря. Както и предходния оратор, ще говоря също на португалски, но разбира се, ли може да отговорите на испански, няма да имам проблем с а, това. Имам няколко въпроса. Първият въпрос е какви точно са данните и рисковете, свързани а, с а, възстановяването на растежа в испанската економика и създаването на работни места. А, господин министре, имат, знаете ли, че всички страни базират своите прогнози за растеж върху прогнозите за износа. Въпросът обаче е кой ще купува тези изнесени стоки. Вие не споменахте нищо за инвестициите. А за да има растеж, са необходими инвестиции, нали? Структурните фондове за Испания сигурно са важни. В момента ние работим върху финансовата перспектива от 2014 нататък, каква е позицията на Испания върху общият размер на предвидените средства в тези фондове? И на второ място, дали Испания приема макроекономическите условия, които се поставят? С други думи, страни, които използват фондове на общността, не трябва да нарушават изискванията за поддържане на нисък дефицит и ако това не стане, ще им бъдат урязани фондовете. Испания съгласна ли е с това? Първо по въпроса за риска за растежа и за създаването на работни места в Испания. Аз вече споменах, че Испания, както и други държави, които са в периферията, които могат да бъдат читани за уязвими, що се отнася до еврото, всички тези страни се нуждаят от нормални условия за финансиране на економиката. Министерството на финансите направиха своите прогнози за тази година. Споменах също, че едно малко или средно предприятие в Испания трябва да плаща много повече, отколкото такова предприятие от центъра на Европа. Това създава конкурентно. Това засяга конкурентното преимущество на тези фирми когато се ренационализират капиталовите потоци в рамките на Парижния съюз, това, което виждаме е, че монетарната политика не е единна парична политика. Решенията взети за лихвените проценти нямат същия ефект в страни, които са в центъра и в страни, които са в периферията. Това трябва да бъде преодоляно. Основният риск за растежа и възстановяването на работните места в Испания, според мен, е намаляване на тези разлики и неравнопоставеността между страните. Знаете, че Испания беше нетен реципиент на европейски фондове. Ако видите каква е инфраструктурата в Испания, виждате, че те са добре изразходвани, че това е лост за економическо съживяване. Но в бъдеще инвестициите трябва да идват по други канали. Основните ни източници за инвестиране бяха в строителния бранш, е, а това трябва да се промени. Разбира се, това не означава, преди ние имахме 50-60 хиляди жилища, които се из, е, изграждаха, сега трябва да ги сведем до по-разумни нива. Не точно каквито бяха в миналото, но малко повече от това, което са в момента. Затова е изключително важно инвестициите в бъдеще да са свързани с малките и средни предприятия, да се инвестира в знания, в технологии, в квалификация. Споменахме също и износа. Боя се, че тук трябва да кажа, че Всеки може да има конкурентоспособност, може да увеличи своята конкурентоспособност, може да увеличи своя износ, защото това, което се изнася, означава внос за друга страна, но се създава и заетост. Така че не трябва да се гледа на подобряване на конкурентоспособността като нещо, което се свежда до нула. Така че това, което се прави от наша страна, не трябва да засяга другите държави, които са вносители. Испания преминава сега от нетен бенефициент към нетен вложител, вносител. Така че имаме да играем важна роля в обща селскостопанска политика, ние ще имаме сериозни изисквания спрямо общностния бюджет, националните бюджети. Кризата сега е особено силна в страните от е, юга на континента. Структурните фондове имат да играят е, важна роля и в е, следващата финансова перспектива. Председателката, няма други депутати, които да са заявили желание да се изкажат? Вие поставихте, да, поставихте въпрос. Съжалявам, че пропуснах да отговоря, казва министъра. Що се отнася до незаетите жилища в Испания? Има значително коригиране в цените, намаляване на цените в Испания и се надявам, че чрез създаването на така наречената лоша или оздравителна банка ще се ускори процеса. Ние искаме да се затвори тази пропаст между пазарната цена и цените, които имаше в някои сегменти на пазара на недвижими имоти. Ако видим как се развиваха цените, на имотите в Испания, ще установим, че в някои области има съществен спад в цените. И това е нещо положително. Намаляването на цените, разбира се, ще увеличи достъпността на жилищата за хората ние трябва да съчетаем намаляването на тези цени на жилищата с предлаганите ипотечни заеми, за да могат младите хора, особено в Испания, да имат достъп до пазара на недвижими имоти. Има още един депутат, който искаше да постави въпрос, господин Гереро. Благодаря. Господин Дегиндус, аз искам също да ви благодаря. Благодаря за положените усилия. Що се отнася до безработицата, данните за октомври бяха доста лоши. Знаете, е, вашето правителство е, днес е, заяви, че безработицата е най-вече в публичния сектор. В резултат от политиката на строги економии, прилагана от правителството, се стигна до такъв ефект. все пак Местните а, органи, държавните органи са тези, които осигуряват а, а, услуги на обикновените хора. Има реформа в администрацията. Изглежда има доста подкрепа за тази реформа. Социалният диалог обаче дали спомага за разрешаването на, на проблема. Колегата Санчес Преседо постави въпрос, нещо, че е от Галиция. Знаете ли какви са цифрите за инфлацията за ноември и дали ще се индексират пенсиите, за да се компенсира увеличението от 1% от началото на годината. И данните за издръжката на живота, които бяха публикувани през ноември. Да, правителството действително индексира пенсиите с 1%. Трябва да видим какъв е, каква е била инфлацията за, за ноември. Има и закон, свързан с това. Мисля, че отчасти отговорих на вашия въпрос. Много повече ме вълнува средносрочната устойчивост на пенсионната ни система. Постепенното увеличаване на пенсионната възраст е нещо положително, така че мен ме вълнува повече гарантирането на устойчивост на системата. Искаме да се стигне до установената в закона пенсионна възраст. И това трябва да стане през следващите 5 до 10 години. Всяко намаление в заетостта не е положително, независимо дали става дума за частния или публичния сектор. Съгласни сме с това. Ако разгледаме последните две три месечия и данните за пазара на труда, виждаме, че има стабилизиране на заетостта в частния сектор, в публичния сектор, тъй като има фискална консолидация, има спад в заетостта. Ние трябва да рационализираме публичната администрация в Испания. Мисля, че всички споделят тази необходимост, тъй като има доста дублиране, и препокриване на функции, така че това трябва да доведе до намаляване на публичния дефицит, каквато е основната ни цел. В Испания, както знаете, имахме 2% излишък през 2009, а сега имаме висок дефицит. Знаете ли какво се случи между 2007 и 2009 с... No siempre en las políticas de expansión fiscal, no siempre en безработицата нарасна от 8 на 20%. Така че не става само за фискална експанзия или съкръщаване на заетост в, част, в публичния сектор. Това, което предлагам, е една разумна реформа, и неизбежна реформа в публичния дефицит, иначе ще продължат тези много високи нива. Благодаря ви. Имам още един последен малък въпрос, който е свързан с печалбите Печалбата от продажбата на облигации, печалбите направени от ЕЦБ. Доколкото разбирам, по принцип тези средства трябваше отново да бъдат преразпределени между националните централни банки, като разбира се, това ще се случи съгласно съответните ключови лихвени проценти, а не съгласно специфичното споразумение за Испания. Но мисля, че след което се беше постигнато съгласие между джентълмени, че тези средства ще бъдат върнати обратно в съответните държави членки, и така Обединеното кралство, например, може да си върне около 35 милиарда евро, например. Така че въпросът ми е дали всъщност националните банки са върнали тези средства към държавите, които на първо място са платили. Ще видим какво, какви ще бъдат реакциите и отговорите на останалите финансови министри. Господин министърът, гледаме внимателно този въпрос. Както знаете, днешното заседание е посветено на ситуацията в а, Гърция, но аз бях доста очуден, тъй като в случай на Бинато Красо, Банка в Ингланд в крайна сметка успя да, да, да направи печалка от цялата транзакция, но се радвам на тази ситуация и съм сигурен, че ако ви бъдете избрана за новият гуверньор на Централната банка в Обединеното кралство, добре ще се справите с преразпределението на тези средства, а междувременно ЕЦБ със сигурност ще се опита да използва по възможно най-разумен начин на тези средства, като вземем предвид специфичните обстоятелства в някои държави членки. Председателката, благодаря ви. Надявам се средствата да стигнат там, където трябва. Мисля, че Обединеното кралство вече е взело решението си и без аз да се намесвам. Благодаря ви много за времето, което ни отделихте.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 Okay. Uh, oh, Колеги, моля ви да вземете местата си. Остава ни да обсъдим много, два много важни въпроса с господин комисаря. Въпросите са важни от гледна точка на графика за статистиките, тъй като в момента работим по два файла преразглеждането на рамката за статистиките и изчисленията за националните за отделните държави членки. Ще приемам спонтанни въпроси, след което господин комисаря ще се изкаже по въпроса за данъчното облагане. Като знаете, това е много важен економически въпрос, който има все по-голямо политическо значение, предвид решението на 11 държави членки да предприемат съвсем сътрудничество по отношение на данък върху финансовите сделки. Ще говорим и за данъчното избягване и укриването на данъци. Имаме и а, доклад по собствена инициатива в нашата комисия, която се занимава с тези въпрос. И така без повече забавяне дам на господин комисаря. For... Благодаря за любезните думи уважаеми депутати. Почти година измина, откакто се явих пред вас, след като получих отговорност да следя за статистиката в Европейската комисия. Това е време, в което можахме да отчетем напредък и да наблежим стратегии за справяне с предизвикателствата пред статистиката в ЕС. Комисията се опитва да създаде независима, стабилна, ефикасна система на европейската статистика, система, която да отговаря на изискванията за високо качество. От няколко месеца насам, всъщност през последната година, комисията предприе редица инициативи с цел подобряване на доверието в европейската статистика. Нека да кажа няколко думи относно онова, което се случи. На първо място комисията предприе стъпки относно започването на работата по регламент за европейската статистика. Доверието в статистиката не може да се осъществи без да има смели реформи в статистическото управление, както на национално ниво, така и на европейско ниво. Радвам се, че парламента подкрепя това виждане. Парламента прие резолюция относно качественото управление на европейската статистика. Това стана, тази резолюция се прие на 13 март. Наскоро имаше доклад на господин Шиклуна, той беше обсъден от вашата комисия миналата седмица. Искам да подчертая, засилената отчетност на статистическите институти и подобреното сътрудничество с висшите одитни институции. Вашата подкрепа е особено важна, като се има предвид разговора с съвета по отношение на регламента за статистиката. Държавите членки не са готови да приемат промени в националната си уредба. Тук говоря основно за независимостта на статистическите органи и тяхната координираща роля в рамките на съответните статистически системи. В повечето страни тези два аспекта не създават затруднения, но трябва да гарантираме, че се прилагат едни и същи стандарти във всички европейски системи за събиране на статистика. Тази цел може да се постигне само като приемем съответното законодателство. Националните специфични черти не трябва да поставят прът в колелата на общата система. Трябва да има статистически данни и система за тяхното събиране, която да се подкрепя от всички правителства, като основната цел, отново казвам, е доверието в официалните статистически данни. На второ място, на европейско ниво, приетото от комисията решение във връзка с Евростат, укрепва положението на Евростат и а, неговата координираща роля в рамките на комисията. Ние очакваме да приемем същите стандарти, както в държавите членки. Решението на комисията откликва на препоръките на Европейската сметна палата, очертани в доклада и за Евростат и Европейската статистическа система. Този документ се появи през декември. Ние дадохме добър пример за държавите членки. Държавите членки обаче в момента неохотно следват препоръките. Няма време за губене обаче. Европейските статистически институти трябва да са незасегнати от политическо влияние. И тук ни подкрепят и парламента, и комисията. Държавите членки трябва да гарантират независимостта на статистическите си служби, дори и това да е свързано с промени във вътрешната структура или правната уредба в страните. Комисията ще продължи да отправя такова послание пред съвета. Надявам се, че това ще бъде включено и в заключенията на Екофин от утре. На трето място имаме решение относно глобите по отношение на манипулирането на статистика. Това законодателство скоро ще влезе в сила. Комисията ще използва всички правомощия, които има. Комисията ще има право да прави разследвания в държавите членки, когато има притеснения за това, че статистиката е манипулирана по някакъв начин от властите, например. По този начин ще увеличим ефикасността и ефективността на проверките по отношение на качество на данните. По отношение на препоръките на съвета от ноември 2011 година, комисията сега подготвя законодателно предложение относно механизмите за контрол по отношение на различни ситуации, е, например в макроекономиката. Уважаеми депутати, статистиката е изключително важна, особено във време на промени като сегашното. Трябва да имаме стабилни статистически данни, за да осъществим стабилно координиране на економическите политики. Ще ви дам малко информация за това какво ни чака през следващите години. Комисията е готова да оптимизира качеството на европейската статистика. Ето защо втория кръг на партньорски проверки ще започне в рамките на ЕСС. По този начин ще оценим съществуването съществуващото положение и ще идентифицираме проблемните области. Ще отделим много внимание на качеството на данните, свързани с свръхдефицита и ще очетаем съответно макроекономическите процедури, които трябва да бъдат предприяти. Ще предложим евентуално и дългосрочни решения, например изпълнение на европейски стандарти за счетоводство възоснова на натрупванията. Това ще доведе до по-голяма прозрачност в Европа. На второ място ще продължим да следваме нашите амбициозни проекти от съобщението от 2009 година. Там се говореше за производствените методи за нова статистика. Това са нови понятия, Тяхното изпълнение на практика ще се появи след като приключим работата по пилотните проекти и проучванията. Комисията ще подготви законодателни предложения с цел създаване на нови начини за събиране, съхранение и разпространение на европейски статистически данни. Силно вярвам, че в средносрочен план тази визия ще стане реалност. Европейската статистическа програма за годините от 2013 до 2017 напълно отговаря на тази визия. Нейното изпълнение ще бъде предизвикателство и за комисията, и за държавите членки. Не може обаче да има напредък без усилие. Ние сме готови да откликнем на предизвикателствата, пред които сме изправени, чрез бързи и последователни действия. В заключение искам да подчертая, че ролята на статистиката се е променила значително през последните 20 години. Официалните статистически данни не са само основа за бъдещи политики и за стратегическо планиране. Като отправна точка имаме мастриските критерии и възоснова на тях статистиката се използва за оценка на економическото положение в страните. От тогава насам много различни показатели се основават на статистически данни. Статистическите данни могат да променят схващането и бъдещето на една конкретна страна. Ето защо трябва да има качествена статистика. Тази тенденция за търсене на качествена статистика ще продължи ето защо всички бъдещи реформи, например във връзка с економическата и паричната координация в Европа, ще бъдат свързани с европейската статистика. Съответно, европейската статистика трябва винаги да бъде независима и надежна. Ние можем, ако се наложи, да променим правните основания за статистиката, включително и договорите. Комисията е готова да предложи адекватни и ефективни решения. Във всички свои бъдещи проекти подкрепата на парламента ще е изключително важна. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин комисар. Имаме няколко колеги, които са поискали думата. Шеклуна, Ламбертс и Худис. Господин Шеклуна, а, госпожа Лювин, освен това. Госпожа Люлинг, по-скоро, извинете. Господин Шиклуна ще започне. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря ви за това, че се спряхте на този толкова важен и чувствителен въпрос, който ни вълнува тук в Европейски парламент. Най-напред си отбелязах нещо много важно, според мен, а именно факта, че държавите членки трудно приемат идеята за промяна в националните им системи. Мисля, че това изречение изчерпва всичко. Всички сме съгласни, че се нуждаем от надежни статистически данни. Те са все по-важни за да могат управляващите, предприемачите и гражданите да взимат разумно основани решения. Знаем и напредък, който беше постигнат относно кодекс за практиките в областта на статистиката пред през 2005 година. Разработването на правната рамка, свързана с създаването и разпространението на статистически данни в Европейския съюз. Въпреки всички целият този напредък обаче Европейския съюз е изправен пред проблем. Проблем, който не засяга само една държава членка. Въпреки всички предпазни данни, се оказа, че статисти... статистическите данни са били изготвени а, чрез измама. В момента обсъждаме доклад за засилване и подобряване качеството на статистиката. И трябва да се съсредоточим върху тази област. Не просто защото вече имаме прецедент и не искаме то да се повтаря, а просто защото защото новите 6 законодателни акта и последващите ги два законодателни акта дават възможност на Европейската комисия да предприема мерки в случаите, когато държавите членки не изпълняват економическите и фискални цели. Възоснова на определени статистически данни и показатели, държавите членки могат да бъдат наказвани, могат им да им се налагат много големи глоби. Всичко това се случва възоснова на статистики. И съответно се задаваме въпроса кой изготвя тези статистически данни и до каква степен има отчетност, особено на по-високо равнище. Винаги се казва, че веригата е толкова силна, колкото е силно най-слабото извън, няма как. А, няма смисъл да засилвам Евростат, ако а, органите на по-низко равнище не са толкова устойчиви, тол- не функционират толкова добре, колкото бихме желали. Ето защо ние трябва да гарантираме, че вместо да настояваме на думи за независимостта на Евростат и националните статистически институти, трябва да гарантираме тяхната реална, действителна независимост. Ще обсъдим много скоро този доклад. Ако не се лъжа, крайният срок за внасяне изменения по този доклад е в края на тази седмица или началото на следващата. И бих, ще припомним, че ще затегнем системата доколкото е възможно без промяна на договора. Имаме нужда от истинска система за статистиката, която се състои от Евростат и националните стати... статистически институти, подобна на системата, която съществува между ЕЦБ и националните централни банки. Като, разбира се, и комисията ще играе своята роля на равнището на Европейския съюз. и трябва да се повиши отчетността пред парламента, както на европейско равнище, европейски парламент, така и национално равнище пред националните парламенти. Това, разбира се, няма да е идея, която ще се хареса на правителствата, но ние трябва да настояваме за изграждането на тази система, която по наше мнение ще даде необходимата, която да не допуска намеса от страна на държавите членки. На национално равнище директорите на националните статистически институции трябва да отговарят в по-голяма степен пред парламентите, подобно на съответните национални аудитори. Не във всички държави системата е такава, но ако в някои държави поста на директор на Националния статистически институт се, се назначава от министъра, той може да бъде и уволнен без никакви основания. Друго средство за контрол на националните институти може да бъдат ресурсите, които им се отпускат. И не искаме да променим цялата тази постановка. Искаме също така да има равновесие и на национално, и на европейско равнище. Така, например, искаме директора на националните институции да бъде с определен мандат от 7 години, например. Също така парламента трябва да дава своето становище при определяне на кандидатите за този пост. Имаме редица предложения, които ще бъдат заложени в доклада като крайната цел е да се засили независимостта на статистическите агенции и на европейско и на национално равнище. И накрая, дългосрочната ни визия е много важна – Слагаме много силен акцент върху доброто управление и обвързваме санкциите с определени показатели. И тези показатели трябва да отговарят на европейски стандарти при изготвянето им и определенето им на национално равнище, тъй като по този начин ще се подобри възможността за сравняване и оценяване на статистиките на отделните държави членки. Благодаря ви. Имаме доста искали, колеги поискали думата, но ще ги обединя няколко групи, като разбира се ще дам възможност да отговорите на всички въпроси. Господин Ламбърт. Благодаря, господин комисар. Вие сте ви отговаряте не само за данъчните, но и за статистиката, както стана ясно. Редица от въпросите бяха зададени от колеги от лявата страна на политическият спектър. Може би левицата се интересува повече от статистиката, защото фактите, които статистиката отразява, по принцип противоречат на дясната идеология. Но това е лично мое мнение. Относно пакета от 6 законодателни акта и статистиката имам един въпрос. Знаете, че в момента има спорове относно относно непредвидените задължения. И знаете, че в момента Германия се противопоставя на този вид задължения по отношение на пенсиите. Ние искаме да чуем как се ангажирате много стабилно за това, че вие като комисар, отговарящ за статистиките, настоявате да има надежни статистики за всички видове задължения. За публично-частните партньорства, за гаранциите, които се дават на финансовия сектор и т.н. нататък. Искам да го заявите много ясно, защото понякога, когато трябва да се противопостави на Германия, комисията е прекалено предпазлива и прави всичко възможно да не се противопоставя по някакъв начин, да не ядоса по някакъв начин държавата, която осигурява най-големи средства. Второ, едно искане, което се доближава до желанията на зелените, т.е. да се е, да не се използва само БВП като единствен показател. Знаете, че тези, знам, че тези искания са стигнали и до вас. И въпросът ми е, ще да очакваме ли някакво съобщение от а, е, комисията до година? Няма да го искаме тази година, тъй като остава само месец и половина, но какво точно конкретно да очакваме от вас? мисля, че сме стигнали до етапа, в който единственото нещо, което измерваме е растежа на БВП, а такъв всъщност няма. Така че може би няма да е зле да започнем да измерваме нещо различно, за да имаме удовлетворението, че все пак има нещо. Тъй като ако очакваме ръст на БВП, има опасност да сме силно разочаровани през едните няколко десетилетия. Благодаря ви. Господин Контес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар, за вашето посещение днес. Искам да направя няколко коментара в отговор на казаното от вас и да поставя също един въпрос. Когато говорим за отговорност, свързана с данъците, Нещата не са толкова очевидни понякога. Когато говорим за статистиката, това, което подчертахте тук, беше казано и миналата година от вас, че са предприяти няколко стъпки, но не може да се скрие факта, че този въпрос не е технически или математически. Аз следя развитието на статистиката и мога да кажа, че това е политически въпрос. Политическата страна, наред с техническата страна, бяха споменати от колегите. Какви са очакваните от вас статистически данни? Всъщност това, което очаквате, това и получавате. нещата опират до вземане на политическо решение, какъв да бъде обхвата на статистиката. статистиката. Дали да се използват а, други показатели, освен на брутния вътрешен продукт. Също техническите аспекти, споменати от господин Секуния, ръководителя на статистическият орган, се назначава на министерско ниво. Трябва да има политически изисквания преди назначаването му. Аз ви поставих и миналата година въпроса, който ще поставя сега, защото тогава не получих отговор. Вие отговаряте за Евростат. Ако Евростат забележи, че са представени фалшифицирани данни, кой ще носи политическата отговорност? Дали това сте вие като комисар? Можете ли да изразите вашите съмнения относно точността на данните, които се подават от Евростат или които пристигат в Евростат? Защото ако има фалшиви данни, които се предоставят, това може да доведе до изопачаване на истината и това създава и проблеми, когато говорим за финансова дисциплина. Независимо от така наречената независимост на статистическите органи, трябва да се отчита и тази възможност. В Дели Телеграф председателката не, няма да смесваме въпросите, защото ще има още едно представене от страна на комисаря. Така че давам думата на комисаря за отговор. Благодаря ви много. Господин Секлуна представи идеите, които са отразени в неговия доклад. Е, в голяма степен ние споделяме гледната точка която е отразена там относно бъдещето на Европейската статистическа система. Когато говорим за по-разширение на тематика, има възможност въпросът да се постави в рамките на едно бъдещо изменение на договорите и това беше споменато в встъпителното ми изказване. тъй като това ще бъдат съществени промени. Към настоящия момент считам, че е важно да се подобри законодателството, така както се предлага от Европейската комисия, като се отчитат, разбира се, и идеите, съдържащи се във вашия доклад. За да може регламентът да бъде прият. Не можем да изчакваме повече. защото има много слаба рамка за независимостта на статистическите институти, затова е наложително да се приеме регламента максимално скоро. По конкретно поставените въпроси, първо на тези поставени от господин Ламбертс, за непредвидените задължения вие поставяте този въпрос при сегашната дискусия на европейската система за отчетност. Считам, че постигнахме един добър компромис и съветът възприе да се включат пенсиите в тази система. Разбира се, колкото повече прозрачност има по всякакви задължения, дали преки или непредвидени задължения, толкова по-добре, когато се прави оценка на ситуацията. Господин Ламберца, аз зная, че се предвижда по-дълъг срок на падеж за пенсиите в сравнение с други непредвидени задължения. Можем ли да разчитаме на вас, че методологията ще включва и останалите непредвидени задължения, за да се осигури еднакво ниво? Комисарят, има непрекъснато усъвършенстване на методологията в тази сфера. Трябва да се гарантира, разбира се, независимостта на Евростат при разработването на методологията. Доколкото разбирам, те вече работят по подобряването на методологията в други области, не само свързани с пенсионните задължения. Въпросът за други показатели, не само БВП. Имаше форум, проведен в Индия на ОСР. Е и аз имах възможност да направя изказване пред представители от цял свят по тази тема. Читам, че трябва да се отиде напред към реализирането на този проект и в момента ние изготвяме едно съобщение на комисията, което трябва да бъде публикувано следващата година. От моя гледна точка, в момента едно от нещата, които не позволяват използването на други показатели за социално благоденствие, наред с показателя БВС, БВП, са свързани с това, че такива показатели не са налични, затова трябва да се подобри времето, в което се събират данни за другите показатели и заедно с БВП да можем да представим и показатели, които са свързани с структурни аспекти. Но на този етап не сме стигнали до там. Целта е да се постигне нещо повече в тази област и съобщението отразява тази визия. Отговаряйки на господин Ламберт, отговорих и на господин Хунтес по въпроса за други показатели, освен БВП. Относно точността на статистическите данни, кой носи отговорност? Ние създаваме система, при която а, Евростат вече има съществени правомощия относно проверката, на статистическите данни, които постъпват, както и по отношение на налагането на санкции върху държави членки, които манипулират статистическите данни. И мога да ви уверя, че тези правомощия ще бъдат е, изцяло използвани. Не трябва да се създава обаче впечатлението, че сегашното качество на статистическите данни е лошо. Не, точно обратното. Европейската статистическа система предлага висококачествена статистическа информация. Но това е много сложна област и има някои неща, които трябва да бъдат направени. Сега Евростат разполага почти с всички нужни инструменти. Скоро ние ще излеждам с предложение за ролята на Евростат, свързани с показатели за процедурата за макроекономическите дисбаланси. С този регламент Евростат ще получи всички правомощия, които да му позволят да гарантира, че ако една държава членка неправомерно представи някакви данни, това няма да остане незабелязано. Статистическите данни EDP, например, представени през октомври, там Евростат не изрази никакви резерви, което означава, че Евростат счита, че данните, които бяха предоставени по процедурата за извънредния дефицит са точни и отговарят на всички методологически изисквания. Председателката. Следващият е господин Стречек, след това господин Шмидт. Благодаря, госпожо председател. Оставам с впечатлението, че с нетърпение ще чакам от тук нататък уводните думи на Филип Ламбертс, защото винаги научаваме нещо интересно, свързано с неговото семейство или с зелените. Филип, трябва да ти кажа, че цифрите може и да са от значение, но качеството е на първо място. Между другото, как е Свен Гиголт и как е неговото семейство? Ами, няма го днес, така че вероятно прекарва време с жена си и с сина си. Нами добре е тогава. Всъщност, това е част от моя въпрос. Извинявам се, доста личен характер имаше този въпрос, но той е свързан с нещо, което се случи миналата седмица. Господин комисар, Спомням си дебата от миналата седмица с господин Шиклуна по отношение на статистиката. Нека да ви напомня някои неща. Вие сте достатъчно квалифициран и може да ни помогнете. Говорихме за случая с Гърция. Позицията на господин Шеклуна е, че трябва да се изготви доклад, чрез който да се избегне онова, което се случи с гръцките статистически данни. Господин комисар, какво смятате вие относно обстановката в съвета? Смятате ли, че държавите членки охотно ще споделят важни статистически данни относно европейската методология. Аз проявявам сериозни съмнения относно готовността на държавите членки да следват европейска методология по отношение на статистиката. Ние говорихме по този въпрос миналата седмица. Какви са вашите коментари? Господин Шмидт, аз имам два въпроса относно данъците. Председателката, оставете ги за след малко, защото Прекъсва господин Шмидт. Днес ли ще говорим за данъците? Да, днес ще говорим, казва председателката, веднага след като приключи комисаря. Ще ви дам думата. Аз затворих списъка вече с желащите да се изкажат. Времето изтича, между другото. Моля ви да бъдете малко по-дисциплинирани. Благодаря. Съвсем накратко. Господин Фейл има думата. Искам да ви приветствам с добре дошъл, господин комисар. Имам конкретни въпроси относно статистиката. Единият от тях е свързан с Португалия, моята страна. Евростат разгледа положението с една компания, която строи летища в Португалия, ако включим дефицита на тази компания, всъщност дефицита на Португалия ще се увеличи сериозно. Ако включим дефицита на компанията, дефицит на Португалия ще се увеличи. Какво ще ни кажете за такъв подобен случай и какво ще ни кажете за случаите в страни, които са в рамките на процедурата за свръхдефицит. Много често договори трябва да се отказват и съответно се променя изключително приходната и разходната страна на бюджета. Има ли някаква възможност за изключение в това отношение? Комисаря, благодаря за тези въпроси. Първо, по отношение на положението в съвета. Както вече ви казах, утре Съвета ще обсъди пакета за статистиката. Ще има заседание на тази тема. Като гледам проекто заключенията на съвета, трябва да кажа, че ако те бъдат приети, това ще представлява едно категорично обещание от страна на съвета да се постигне напредък както по отношение на регламента 223, но и по отношение на прилагането на европейската система за счетоводните баланси. Мисля, че Съвета е стигнал до компромис. Сега остава да видим компромис между парламента и съвета. Когато се приеме законодателството, държавите членки ще трябва да го приемат. Обикновено те правят това както трябва. По конкретните въпроси, въпроса свързан с Португалия и тази компания, която строи летище. Аз знам за този проблем. Посетих Португалия и финансовия министр повдигна този въпрос. На първо място става въпрос за процедурата за свръх дефицит за 2012 година. Първият доклад по темата ще се появи през април следващата година. Имаме две нотификации годишно. Трябва да съм пределно ясен. Всички говорим за това, че Европейската статистическа система трябва да е независима. Имаме проекто законодателство, чиято цел е да гарантира достатъчно голяма независимост на Европейската статистическа система. И вярвайте ми, не комисаря решава как да се отнасяме към една или друга счетоводна практика в държавите членки. Статистиците трябва да намерят конкретна практика и да взимат независими решения, без да има намеса с политически характер. Така гледам аз на този конкретен въпрос и така стигам и до отговора на втория ви въпрос относно евентуални изключения. Тук също трябва да съм пределно ясен. Аз не смятам, че правейки изключение по отношение на статистиката, можем да подобрим положението в държавите членки. Имаме нужда държавите членки да направят структурни реформи, да въведат консолидирани мерки. Това ще подобри положението, а не изключения по отношение на статистическото третиране на една или друга дейност. Благодаря господин комисар. Поемете си въздух и ще ви дадем думата за презентация относно данъчните въпроси. Пет човека имам вече в списъка с желаящите да зададат въпроси. Трябва да сме дисциплинирани, защото загубихме 10 минути покрай напускането на испанския министр. Да се надяваме, че преводачите ще ни дадат 5-10 минути. Моля ви, колеги, да сте изключително дисциплинирани. Моля ви да не правите изявления, а да задавате въпроси. Господин комисар, имате думата. Благодаря ви. Ще се опитам отново да бъда кратък в стъпителното си, си изказване. Днес никой не поставя въпрос факта, е, че данъчното облагане е много важна част от общия економически процес на Европейския съюз. Европейската комисия направи важни предложения за засилване на данъчната рамка на единния пазар и да гарантира приносът на данъчното облагане към интелигентният растеж. Предложенията са на лице, сега е време за конкретни действия. Утре финансовите министри на Европейския съюз ще обсъдят две важни досиета, свързани с спестяванията и данъка върху финансовите транзакции. Трябва не само да очакваме, но да изискваме бърз напредък и по двете досиета, тъй като те могат сериозно да допринесат за устойчиви приходи. Първо относно спестяванията. Не разбирам как който и да е, може да а, си позволи данъчна дисциплина и такива мерки, като в Гърция, Португалия, Ирландия и Испания, и как може тези усилия да се правят още по-трудни чрез блокирането на това досие. Сключването на споразумение с Швейцария и запълването на пропуските е много важно и спешно трябва да се предприемат тези мерки. Не веднъж Европейския съюз, Европейския съвет призоваваше към а, бързо приключване с това досие, тъй като то е много важно за борбата срещу данъчното укриване и данъчните измами. И се надявам всички министри на финансите да си спомнят тези призеви на точното заседание. Относно данъка върху финансовите транзакции също е важно да постигнем бърз напредък по това досие. Не бива да забравяме подкрепата на обществото за този данък, както и множеството облаги, които ще донесе след прилагането и на практика. След лятната вакансия стана ясно, че няма да има споразумение по нашето предложение за данък върху финансовите транзакции за 27 държави членки и получихме искане от 11 държави членки за засилено сътрудничество. Ясно се определя, че целите и приложното поле на инициативата трябва да се основават на първоначалното предложение на Европейската комисия. Внимателно разгледахме до каква степен исканията отговарят на целите и на разпоредбите на договорите. И отговорът ни беше положителен. Следователно, изготвям предложение за решение на съвета, което да даде като да разреши засилено сътрудничество в областта на данък върху финансовите сделки. Ясно е, че напредъкът по това досие чрез засилено сътрудничество е напълно основан и правно съвместим. Европейската комисия не намери нито един пример за несъответствие с разпоредбите на договорите. Хармонизирането на непрякото данъчно облагане е област, която е част от договора и не попада в изключителните правомощия на Европейския съюз. Ясно е, че засиленото сътрудничество е последното възможно решение за постигане на напредък по тази инициатива. Хармонизирането на различните национални данъци няма да отслаби единния пазар. Дори напротив, подобна инициатива ще го засили, тъй като ще засили съвместимостта и ще засили инициативите за предприемачите. Тази, този данък също така няма да представлява бариера между държавите членки и няма да изкриви конкуренцията. Освен това, предвиждат се различни изисквания и задължения за неучастващите в инициативата държави членки. Те имат свободата да променят подхода си към а, данък върху финансови транзакции, когато пожелаят. Както знаете, утре ще започнат обсъжданията за решение, с което да се позволи за силно сътрудничество по отношение на данък върху финансовите сделки. Не бива да се губи никакво време с процедурата, за да може да започне реалното обсъждане на тази инициатива. Аз лично ще ускоря работата на Европейската комисия по същество, за да може преговорите с 11 държави членки подали обата да започне веднага след получаване на разрешението. От сега мога да потвърдя, че предложението ще се основава в голяма степен на първоначалното предложение на Европейската комисия, което беше прието миналата година. Позицията на Европейския парламент и вашите коментари днес, разбира се, ще ги вземем внимателно предвид. бяха зададени въпроси за евентуалните економически последици на този данък, ако той се приложи не от всичките 27 държави членки. Както знаете, Европейската комисия направи задълбочен анализ подкрепа на своето първоначално предложение. Ще засилим анализа в определени сектори, които са важни за засиленото сътрудничество, като например подобря, обновяване на очакваните по отношение на приходите уважаеми членове на парламента. Поздравявам вашата комисия за положителното отношение и бързата работа по това досие. Разбирам, че комисията по економически и правни въп... и парични въпроси направи всичко възможно, за да се е, започнат средните преговори по решението още през декември тази година. Благодаря ви за конструктивния подход и желанието за постигане на напредък по това досие. И съм сигурен, че ще мога да продължавам да разчитам на вашата подкрепа за по-нататъчно напредване по досието за данък върху финансовите транзакции. Има много желаящи да зададат въпроси, включително и аз. Корпор... Избягването на корпоративните данък е голям проблем данъчните а, органи, например, са изпратили а, на Google сметка в размер на 629 милиона, свързан с плащания, извършени за Ирландия. Не зная как смете да се справите с съществуващите проблеми. Трябва да убедим от една страна нашите международни партньори и да наложат по-строги правила, но първо трябва да уредим нещата вътре в Европейския съюз. Има доста случаи на укриване на данъци. Също въжи и за Амазон. Тя е базирана в Люксембург. Така че има сериозни проблеми, които трябва да бъдат разрешени. Как смятате да ги разрешите? Това е вътрешен въпрос. Това не е свързано с избягване на данъчното облагане изобщо в света. Също за данъка, който се удържа при източника, както и данъка върху спестяванията. Те ще бъдат обсъдени утре. Какво ще се направи за Люксембург и Австрия? Те имат преходен период. Трудно е да поискаме от международните ни партньори да следват това, което е необходимо, ако европейските държави не спазват правилата. Имате ли представа кои са държавите, които смятат да блокират засиленото сътрудничество по отношение на данъка върху финансовите транзакции. И така сега давам думата за въпроси. Шмидт, Лулинг, благодаря, госпожо председател. Въпросът ми е свързан с последната част от казаното от Арлин Маккарти във връзка с данъка върху финансовите транзакции и държавите, които няма да участват в засиленото сътрудничество. Министра на финансите на Кипър изпрати писмо. Предполагам, че сте запознати с него. Това, което се подчертава, че държавите членки, които са решили да не възприемат данъч, данъка върху финансовите транзакции, не трябва да пострадат. Вие похвалихте комисията, че ви подкрепя Аз съм сред мълценството. Може да поставите да отговорите на въпроса за държавите, които ще останат извън FTT. По отношение на корпоративния данък, данъчни министри, като господин Шойбле и други, настояват за сътрудничество с, а, във връзка с корпоративния данък. Какво е положението по отношение на консолидираната данъчна основа за корпоративния данък? Можете ли да получите някакви отстъпки от господин Шобли, от господин Осборн, госпожа Люлинг? Благодаря ви, госпожо председател. Господин комисар, благодаря и на вас за разясненията относно предложението за разрешаване на силното сътрудничество по отношение на данъка върху финансовите транзакции. Европейския парламент трябва да даде становище по принцип относно разрешението, но се изисква само консултативно становище по отношение на същността на ам, самия данък. И тази разлика не ми обегна всъщност. Би било доста по-ясно, ако можехме да се произнесем по конкретния документ и конкретното предложение. Така че, моля ви, обяснете ми и защо Европейският комисия, не сметна за необходимо защо не смята необходимо да добави към предложението за разрешаване на сътрудничество документ, свързан с прилагането на данъка. Доколкото разбирам, данък на върху финансовите транзакции ще бъде на принцип, който надхвърля териториалните, който няма да бъде на териториален принцип, извинете, както беше заложено и във вашето първоначално предложение. Или с други думи казано, държавите членки, които въведат този данък в съответните държави, задължават държавите членки, които останат извън засиленото сътрудничество, да събират този данък по отношение на компаниите, чието седалища се намират в държави членки, които са въвели данъка. Правилно ли разбирам? И ако правилно разбирам, смятате ли, че този метод е оправдан и дори дали той изобщо е правосъобразен? Смятате ли, че този принцип при данъчното облагане може да бъде наложен на държавите членки, които са извън системата? Да или не? Господин Булман. Благодаря ви много, госпожо председател. Е, имам няколко въпроса към комисаря. Искам да му благодаря за направеното встъпително изказване. В разговорите, които водихме по, пак, по пакета от 6 мерки, ние многократно подчертавахме аргумента, че адаптирането на бюджета не е въпрос само на разходи, но и на приходи. Аз съм съгласен с този подход. Моята група възложи проучване които показват, че годишните загуби на, за бюджета на Европейския съюз от укриването на данъци, данъчни измами е в размер на 1 милиард евро. Трябва да се направи нещо спешно. Господин комисар, вие представяте план за действие и не е ли добра идея да бъдат ускорени нещата, когато става дума за определени предложения за нормативни актове, като по този начин съветът на пролетния си съвет през 2013 година да може да се произнесе по принцип, тъй като ние в парламента искаме да ускорим нещата, искаме да се постигне напредък. Искаме да се приключи по този въпрос и мисля, че можем да постигнем такъв напредък, ако комисията излезе с тези предложения по-скоро. Вие споменахте Екофин. Казахте, че има въпроси, които са свързани с директивата по лихвените проценти и облагането на, лихве, на приходите от лихви. В своята резолюция от преди няколко месеца Европейският парламент направи такова предложение – за съжаление, консерваторите и либералите не подкрепиха предложението. Как можете да обясните на финансовите министри, че не искате Европейската комисия да преговаря, след като САЩ са призовани да сътрудничат на международно ниво? Не разбирам това противоречие. Господин комисар, как оценявате действията на съвета в това отношение? Разбира се, вие трябва да можете да преговаряте от името на комисията, от името на Европейския съюз. Председателката. Да, първо нека да отговорим на тези сложни въпроси, след което ще преминем към следващия кръг. Да, нямаше лесни въпроси. Всички са експерти по данъчните въпроси. Относно вашите въпроси за избягването на плащането на корпоративен данък и свързаните с това въпроси на укриване на данъци, данъчни измами. Аз вече многократно съм заявявал, че през декември ще излезем с пакет от предложения, свързани с укриването на данъци, с данъчните измами, както и конкретни предложения за справяне с данъчните обежища, и агресивното данъчно планиране. Когато разглеждаме конкретните въпроси, които поставяхте, можем да предвидим възможност да се разреши проблема с агресивното данъчно планиране след представянето на конкретни предложения от наша страна. На европейско ниво има няколко инструменти, например кодекс за поведение, що се отнася до облагането с данъци на бизнеса. Има процедура, която да се следва при оценка на конкретните случаи, тъй като има специална група, която се занимава с такива въпроси. Тази група предложи примахването на 100 вредни практики в държавите членки. Въпросът на господин Шмидт за корпоративната данъчна основа, ако бъде прието това предложение, така както е представено предложението от комисията, въпроса за прехвърлянето на средства на печалби, където има по-низко данъчно облагане. Това ще изчезне в, в Европа. Това е важно да се разбере. Затова аз настоявам да се приеме това предложение по корпоративната данъчна основа. Вашия парламент също трябва да оказва натиск върху съвета чрез технически а, анализи в а, съвета по различните членове. Този етап вече е преминал и е време да се постави въпроса пред Екофин за политически дебат. Вече съм осъдил въпроса с представители на няколко от държавите членки. Знаете, че следващото председателство не е особено ентусиазирано за това досие. Всяко председателство трябва обаче да изпълни дълга си. Така че този файл вече може да се прехвърли на политическо ниво в съвета и е време да се обсъдят ползите от него, вместо да се води битка срещу него, да се бори срещу това агресивно данъчно планиране. Кога смятате, че ще влезе в дневния ред? все още не е ясно. Председателството на съвета трябва да реши кога да го включи в дневния ред. Кипърското председателство няма намерение да го направи, доколкото разбирам. Относно облагането на спестяванията и е, какво е състоянието към момента, важно е да не обвиняваме целия съвет. Знаем, че се изисква единодушно решение по всички въпроси, свързани с данъчното облагане. 25 държави членки подкрепят нашето предложение. Има само две държави членки Австрия и Люксембург, които непрекъснато блокират предложението. Те блокират дори даването на мандат на Европейската комисия за започване на преговори с Швейцария. Можем да обсъждаме резултата на преговорите. Разбирам това, но да не се дава дори възможност да се започнат такива преговори, нещо, което не мога да разбера. И утре ще го заявя открито в съвета. Надявам се останалите министри да направят същото, тъй като моментът е назрял. Европейския съвет на три пъти поиска бърз напредък по това досие, а бързия напредък ни доведе до застой, до същото положение, в което се намирахме. По въпроса за данъка върху финансовите транзакции, Някои от вас поставиха въпрос за екстратериториалността. В анализа, който представихме на съвета, ние ясно заявихме, че няма проблем с екстратериториалността и предложението, което е е представено, отговаря на международните принципи и на данъчните практики. Принципът а, а, на местожителството съдържа се в предложението, изисква да има економическа връзка между тези, които извършват транзакциите, в държава членка, която прилага данъка. И това може да бъде оспорвано. Някой може да се опита да докаже, че няма економическа връзка. Затова трябва да имаме предвид практиките, свързани с ДДС, които се прилагат и какви практики ще се прилагат по отношение на данъка върху финансовите транзакции, тъй като те ще са доста сходни с тези по ДДС и не възникват а, а, проблеми с екстратериториалността при прилагането на ДДС, например. Предложението към настоящия момент няма да има отрицателен ефект върху останалите държави членки. Това се отнася до въздействието му върху единния пазар – ние заявихме в нашия доклад, че ефектът върху единия пазар ще е положителен. Защото ако достигнем до съгласие между 11-те 11, 11 държави членки, това означава, че те ще прилагат една и съща практика, 16 други ще имат собствена практика. Знаем, че финансовия сектор се облага в много държави, в Обединеното кралство, както и някои други, по различен начин. И това създава проблеми за ефективното действие на единия пазар. Постигането на единен подход на 11 държави членки ще намали значително отрицателният ефект от решенията, които могат да бъдат вземани от отделни държави членки. Не бива да забравяме, че има много държави членки, всъщност няколко държави членки, които имат една или друга форма на облагане на транзакциите. Някои от членовете на групата от 11-те държави всъщност вече са заложили в бюджетите си приходите от прилагането на данък върху финансовите транзакции, което означава, че ако не бъде постигнато решение на ниво 11 държави, те ще въведат е, едностранно а, този данък. Никой не им забранява да направят това в собствената им страна. А, и това ще създаде още по-пъстра палитра от а, различни практики и няма да има нужната координация. Когато се вгледаме в детайлите, могат да се видят разлики, които могат да имат отрицателен ефект върху финансовия сектор. Следващия кръг от въпроси е госпожа Подимата, господин Худис и господин Ламберс. Госпожа Подимата. Благодаря, господин председател, госпожо председател, всъщност. Благодаря и на комисаря за готовността да се работи за приемането на данък върху финансовите сделки. В допълнение към коментарите, направени вече от колегите, аз бих искала да благодаря на комисията за това, че напълно уважава буквата и духа на закона, като прави ясна разлика между авторизация на процедурата за засилено сътрудничество и процедурата по същество. Това са две съвсем различни процедури. По отношение на разрешението от страна на парламента за засиленото сътрудничество, трябва да кажа, че парламента вече поиска нещо подобно, тъй като имахме становище относно вашето предложение – вашата инициатива. Вече сме казвали, че ако не е възможно да има решение на ниво 27 държави членки, ние трябва да преминем към засилено сътрудничество и след като внимателно прочетохме онези членове на договора, които определят как се започва засилено сътрудничество, ние трябва да кажем, че правните условия са изпълнени. Съответно, ние трябва сега да ускорим процеса. Ние смятаме да гласуваме много бързо в началото на декември, за да можем да потвърдим още веднъж нашето положително становище относно процедурата за даване на съгласие за засилено сътрудничество. Сега по същество, тъй като много въпроси бяха зададени относно същността на нещата. Вие сам казахте, че възнамерявате да се придържате към първоначалното предложение на комисията. Нека да ви напомня, че една от причините, поради която парламента подкрепя комисията е, че предложението на комисията има голям обхват. Поклива, покриват се е, облигации, акции и деривати. Искам да попитам какво е вашето намерение. Какво предложение ще направите след като се приеме процедурата? Ще се придържате ли към това широко приложено поле, ще се покрият ли акциите, облигациите и дериватите, както беше планирано? Освен това, какво ще ни кажете относно предложенията на парламента? Ние внесохме предложение с цел подобряване на първоначалното предложение на комисията. Ние предлагаме, например, да се отчете въпроса за емитирането и за собствеността. Смятате ли да включите тези наши идеи в актуализираното си предложение? И съвсем накратко по още един въпрос. Още веднъж подчертахте колко е важно да се работи бързо за сключване на споразумение с Швейцария относно облагането на спестявания. Ние напълно споделяме вашето виждане – Спомням се обаче, че казахте същото и преди няколко месеца. От тогава насам нищо не се е случило. Какво може да се направи? Втория ми въпрос. Знаете, че някои страни, и тук намеквам за моята страна, Гърция, се готвят да сключат двустранно споразумение с Швейцария относно данъчното облагане на спестявания. Аз си спомням, че вие изказахте критики, когато Германия сключи двустранно споразумение преди няколко месеца. Та затова ви питам. Ще приемете ли такова сключване на двустранни споразумения или ще окажете натиск за изключване на общо европейско споразумение с Швейцария? Благодаря. Господин Худис. Е, Благодаря. Имам въпрос относно неплащането на данъци. Моята гледна точка обаче е малко по-различна. Сигурен съм, че знаете, господин комисар, че наскоро се оповести един нов списък в Дели Телеграф. АИГП оповести един списък с различни места, които действат като данъчен рай. Имаше отделен списък с хора, които са извършили финансови престъпления. Бяха упоменати британските власти и тяхната позиция. Какво смятате вие? В Гърция този списък го наричаме списъка Лагард, защото преди време госпожа Лагард беше министър на економиката и тя официално прехвърли този списък на Гърция. Какво е сега официалното становище? Може ли такава информация да се прехвърля между държави членки? И ако една държава членка получи такава информация, тя може ли да предприеме юридически стъпки и да се опита да получи парите, които не са и платени под формата на данъци. Благодаря. Господин Ламбърц, всеки път, когато ви чувам какво ни казвате, господин комисар, виждам, че ставате все по-категоричен по данъчните въпроси. Това е добре, давайте все в този дух. По отношение на данъка върху финансовите сделки няма да повтарям казаното от Ани относно принципите, приложеното поле и така нататък. Искам да кажа няколко думи относно външните измерения. Онези от вас, които твърдят, че този данък ще е болезнен, би трябвало със същата енергия да говорят за негативното въздействие на някои външни елементи на други данъци върху сделки в някои държави членки. Всички бъркате, когато казвате, че ще има загуби за финансовия сектор – Изберете сега на коя страна сте. Или сте за външните елементи, или сте против данъка като цяло. Би трябвало да има малко по-голяма честност тук. На второ място, по отношение на плана за действие. Какво остава да се направи относно директивата за облагането на спестяванията, корпоративната данъчна основа и така нататък. ОИСР извърши много работа по отношение на местата, определени като данъчен рай, но тази информация вече е устаряла. Не можем да смятаме, че сме в защитен от данъчни райове свят. Комисар Бърние работи по начин, по който е, се защитава съвета и неговата позиция относно рисковия капитал. Да видим какво ще стане във вашето съобщение от 4 декември. Ако сте достатъчно смели да включите текст, който отразява позицията на парламента по всички тези въпроси, то ние можем да стигнем до споразумение без съвета да губи част от репутацията си. Не знам дали всички ни гледат и ни слушат по интернет. Онези, които още го правят, поздравления за вас. Вие възнамерявате да направите нещо сериозно по отношение на местата, които се определят като данъчен рай. Може ли да се включи нещо в европейското законодателство, за да се справим с тези места? Много държави членки, включително и моята, имат места на своята територия, организирани като данъчен рай. Не обаче това е въпроса. Трябва да се отиде в Швейцария и да се напомни на Швейцария, че до 2014 година ще сме изтеглили всички наши войски от Афганистан и те ще са достатъчно добре обучени да водят битка в планински райони. Може би пък това ще накара Швейцария да направи нещо по въпроса. Може ли да чуем отговор на тези въпроси и след това ще има още два въпроса. Много въпроси бяха зададени всъщност. Комисаря. Мисля, че няма да отговоря на последните два коментара. Просто няма нужда. Но относно по конкретните въпроси, свързани с данъка върху финансовите транзакции, приложното поле на предложението, предложенията, направени от Европейския парламент в приятел от него доклад, на този етап мога да кажа, че няма да сте изненадани по никакъв начин от нашето предложение. Ние сме и ограничени от искането на държавите поискали силно сътрудничество, тъй като те имат изискване относно приложното поле, т.е. те държат предложението, което ще направи сега комисията, да се основава на първоначалното предложение на Европейската комисия. Така че не можем да се отклоняваме значително от първоначалното си предложение. Да, ще вземем предвид факта, че Става въпрос за 11 държави членки, не за 27, така че ще се наложат някои технически изменения. Правим също така и оценка на евентуалното въздействие и евентуалните правни изисквания. И в този контекст ще разгледаме и предложенията на парламента трябва да ги разгледаме внимателно от правна гледна точка и това в момента се извършва от нашата правна служба. Днес не мога да ви представя всички подробности на предложението. Надявам се, че ще появите разбиране, но мога да ви уверя, че няма да се изненадате от това предложение. По отношение на спестяванията, мисля, че стигнахме до едно положение, при което 25 държави членки не виждат как биха могли да направят повече отстъпки на Австрия и Люксембург. Това от своя страна означава, че сега трябва да намерим политическо съгласие, взимайки предвид исканията на всички заинтересовани страни и чрез политически натиск, включително и от страна на Европейски парламент. Няколко последователни председателства на Европейския съвет предложиха няколко компромисни решения на съответните засегнати държави, но за нещастие тези компромиси не бяха прияти от тях и сега положението вече е много сериозно. Също така е много важно правилно да разбираме някои от доводите, които се използват в обществените дебати в Австрия и в Люксембург. Когато говорим за данъчно облагане на спесявания и обмен на информация, не става във въпроса за меки, които ще се прилагат към пребиваващите в съответните държави членки. Така че ако Австрия иска да запази банковата тайна за своите граждани и пребиваващите на територия, няма никакъв проблем с това. Но защо Австрия възпрепятства Германия, Франция, Гърция или други държави членки да облагат с данъци прибиваващите на тяхната територия. Тъй като чрез системата за автоматичен обмен на информация относно активите и банковите сметки на чуждестранни граждани в съответната държава членка, съответните държави членки ще могат да прилагат данъчното облагане по правилен и адекватен начин. Струва ми се, че тази логика е съвсем проста и лесно разбираема. Виждаме също така, че има развитие на световно равнище. Споменахте законодателният акт, факт, факт така в Съединените щати. Доколкото знам, Обединеното кралство вече изключило е споразумение с САЩ относно ФАТКА. Води се преговори с други държави членки. И благодарение на усилията положени от държавите членки, от страна на комисията и благодарение на позицията на Съединените щати, успяхме да постигнем много добри споразумения, моделни споразумения, които могат да служат като модел, които предвиждат обмен на информация на междуправителствено равнище. Също така се предвижда и реципрочно прилагане. Тоест, ако властите на дадена държава членка предоставят информация на властите на Съединените щати, властите на Съединените щати трябва да направят същото. Това е важно, важен етап в развитието на това досие и мисля, че заедно може да постигнем напредък. По отношение на двустранните споразумения, също ще се опитам да бъда много ясен. Това, което се договаря на двустранно равнище излиза извън рамката на директивата относно данъчното облагане на спестяванията и преговорите, които Европейски съюз води с Швейцария. Има обаче някои елементи, като например информацията свързана с миналото, които не са обхванати от законодателните европейско законодателство по отношение на данъчното облагане на спесяванията и това са въпроси, които могат да бъдат договорени на двустранно равнище. Границите са много ясни. Държавите членки имат право да водят преговор Швейцария по дадени въпроси, но все пак се сблъсквам, но това няма да премахне необходимостта да водим преговори с Швейцария, тъй като трябва да запълним пропуските и слабостите в директивата за данщото облагане на спасяванията и за целта трябва да продължим преговорите с Швейцария. Такава е системата. Двустранните споразумения не вредят на нашата работа по спестяванията, тъй като тяхното приложено поле е различно от приложеното поле на директивата за спестяванията и споразумението на Европейския съюз с Швейцария. Точно данъчните убежища и въпроса, повдигнат от господин Ламберт, Бих искал само да ви осведомя, че един от елементите, който е предвиден в пакета относно данъчните опечища, ще бъде именно определение на понятието данъчно опечище. Надявам се, че по този начин ще разрешим проблема ви в воденето на преговорите за заместния капитал и съответната директива. Да, вярно, жалко е, че за момента все още нямаме определение на данъчен, данъчно убежище, но се надявам, че този проблем ще бъде разрешен с новия пакет. И по въпроса относно тъй нареченият списък Лагард. Тук също искам да бъда пределно ясен. Това е въпрос от правомощите на държавите членки. Тоест, те получават някакъв вид информация и те трябва да решат какво да правят с тази информация и как да прилагат своето национално законодателство по адекватен начин. Ако те го правят, нарушавайки договорите на Европейския съюз, то в този случай, разбира се, комисията ще се намеси. Но до момента, в, в който докато държавите членки продължават да се ограничават в, в техните собствени ам, правомощи, комисията няма какво да каже. А, имам още два въпроса. Господин Стречек. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, госпожа Рединг, според някои европейски медии, в събота в Берлин е заявила, че страните от Европейския съюз не трябва да имат право на вето по такива чувствителни въпроси, като данъчното облагане. Не бих искал вие да коментирате изявлението или позицията на госпожа Рединг. Въпросът ми е дали споделяте същото мнение и какво е мнението на останалата част на Европейската комисия по този деликатен въпрос. Госпожа Суинбърн. Фибилип се тръгна. Аз ще говоря с него по-късно лично. Нашите войски в Афганистан вършат отлична работа и аз не бих ги свързвал с коментарите направени за Швейцария. Комисарят за дискусиите по директивата за пазари за финансови инструменти, свързани с защитата на инвеститорите, най-вече на дребните инвеститори. Ние искаме да се заложат защитни мерки в тази директива, за да се защитят древните инвеститори, защото често те са най-наивните. Нямам предвид да ги обиждам, но те няма достатъчна информация. Въвеждането на данъка върху финансовите транзакции чрез засиленото сътрудничество. В това отношение вие ще следите ли какво се случва при използването на альтернативни места за търговия, освен регулираните места? Избягването на данъчното облагане може да ги изложи на повече рискове. Забелязват се а, такива мерки в а, Обединеното кралство, например, по отношение на държавите, които ще въведат данъка върху финансовите транзакции. Комисарят, ще се опитам да бъда кратък относно принципният въпрос за гласуване с пълно мнозинство. Имаме сегашния договор, който изисква единодушно гласуване а, при, по въпроси от данъчно естество. И ние имаме трудности в вземането на решения в съвета. Аз споменах няколко предложения. които се обсъждат отдавна в съвета. и поради изискването за пълно мнозинство не може да се стигне до решение. Има някои отрицателни ефекти на това изискване за единодушие. Това удължава процеса. Много повече, отколкото който и да било би искал, но аз съм свикнал да работя с този принцип на единодушно вземане на решение на този етап. Какво ще стане за бъдеще? Това ще бъде в рамките на обсъждането на промените в договора. И някои въпроси, които сега са обект на вземане на решение чрез единодушие, ще бъдат включени в разискванията при промените в договорите. Данъчното облагане обаче е деликатен въпрос и трябва добре да се претеглят плюсовете и минусите. преди да се произнесат държавите членки по този въпрос. По сложният въпрос, свързан с данъка върху финансовите транзакции и защитата на инвеститорите. Вие се опитахте да обясните, че има хора, които вече подготвят някои схеми, които ще позволят да се заобиколи данъка върху финансовите транзакции в държавите, които ще очакват в, участват в системата. Споменахте Обединеното кралство. Според мен Обединеното кралство трябва да е за засилено сътрудничество на включените в него държави членки, тъй като може да се възползва от това, въпреки че Обединеното кралство не съм толкова убеден, че точно така ще стане, но там се говори сериозно Разбира се, предложението, което в момента е на масата, а новото предложение няма да се отличава в голяма степен от е, сега съществуващото. И ние считаме, че то гарантира възможностите за укриване на данъци да бъдат минимизирани. Разбира се, при необходимост ще работим с участващите държави, за да се засилят разпоредбите в предложението, за да не се допусне укриване на данъци. Така виждаме ние работата в бъдеще. Ако вие имате добри идеи по какъв начин да се осигури по-добър дизайн на, на данъка, за да не се допуснат е, евентуални случаи на укриване на данъци, не се колебайте да ни предоставите а, тези идеи на нас или нашите експерти. Председателката, разбира се, много от държавите членки а, имат а, данък върху финансовите транзакции. Това е академичен дебат. Аз бях неодавна в Индия и за ваша информация, Индия има данък върху финансовите транзакции в същите преди мащаби и вече го прилага от години, около 7 години. И аз попитах министъра дали имат някакви проблеми с преместването на фирми и прочие, той каза, че никога не е чувал за каквито и да е проблеми при прилагането на данъка върху финансовите транзакции в Индия. Има и други трети държави, които прилагат данък върху финансовите транзакции и където всичко работи ефективно. Така че безпокойствата за приместване на фирми са преувеличени. И така времето ни изтече, затова искам да благодаря на вас, господин комисар, че бяхте толкова подробен в отговорите. Ние очакваме да продължим да работим с вас по някои от тези въпроси. Те са голямо предизвикателство, те са трудни. Но, както каза господин Ламберт, вие сте изпълнен с енергия и това ще ви позволи да постигнете а, желаното. Искам да благодаря на преводачите. Следващото ни заседание е утре от 3 часа.